Good morning, everybody. Good morning. Добро утро отново на всички. Започваме работа, за това моля, заемете местата си. So now I would like to, um, introduce... Бих искал да ви представя Марко Маринари от Генерална дирекция председателство, който ще ни запознае с дейността на Европейския парламент и пленарните заседания. Давам думата на господин Маринари. Заповядайте. Добър ден на всички и добре дошли в Европейския парламент. Знам, че... А, yeah.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 Моля, служете си слушалките, за да може да чуете превод, пък и така ще чувате по-добре ораторите. Започваме работата днес. Добре дошли на Третия Европейски парламент на хората с увреждания. За да можем да започнем добре, искам да дам думата на Марко Маринари от Генерална дирекция Председателство на парламента, който ще ни разкаже за първата пленарна сесия и за работата на парламент. Добър ден! Добре дошли в Европейския парламент! Знам, че ви очаква дълъг работен ден в Европейския парламент. Поради тази причина е, решихме да започнем днешния ден, като накратко ви разкажем какво прави нашата институция, с какво се занимават депутатите, които вие избирате и най-вече как се работи. Днес ще работите по същия начин, по който нормално работят евродепутатите по време на пленарните си заседания. Европейският парламент е един от основ... една от основните институции на Съюза. Има нещо специфично обаче, което го прави различен от другите. Това е единствената европейска институция, която е пряко избрана от гражданите. Както най-вероятно знаете, на всеки пет години всички ние биваме призовани пред урните, за да изразим своя глас и така да изберем своите представители, които идват тук за мандат от 5 години и работят с своите колеги от Европейската комисия, от съвета и от другите институции за подобряване на законодателството, което вече съществува и най-вече за разработване на нови законодателни актове, които целят подобряване на условията на живот на гражданите. Европейските депутати са 754 в момента. Те работят в парламентарни комисии и парламентарни делегации. Освен това, те се събират тук и в други зали, всички заедно за пленарно заседание. Защо? Защото е необходимо да бъдат заедно и да обсъждат заедно. Когато депутатите се настанят в зала като тази, те не сядат, както направихте вие, по национални делегации, а се разделят на така наречените политически групи. Защо? Защото Европейският парламент работи по транснационален признак, т.е. депутатите от всяка държава идват тук и работят на базата на политическите си убеждения. Така се и групират. При днес нещата са различни. Е, при вас днес е, затова е нормално да седите по национални делегации. Когато европейските депутати работят тук в залата, отпред е, седият, седят председателите на политическите групи, след тях седят заместник-председателите, ръководителите на делегациите, ръководителите на комисиите и след това всички останали депутати, които седят по азбучен ред. Защо? Защото няма разлика между тях, те са равни. Когато работят тук, депутатите могат да се изразяват на собствения си матерен език, както правя и аз в момента и както вие можете да направите днес през целия ден. Защото още от 50-те години от създаването си Европейския парламент дава възможност на всеки един депутат да се изразява на майчиния си език. Защо? Защото това е демократично събрание, където всеки европейски гражданин е достатъчно легитимен и за да не може по-малкото познаване на езици да попречи на възможността да работи на депутатите и затова им се дава възможност да работят на майчин език. По същия начин, вие днес съвсем естествено можете да се изразявате на своя роден език. Представете си един пленарен ден с над 750 депутата и с много точки в дневния ред. Как се управлява всички тези депутати? Всеки един от тях иска да се изкаже. Всеки един иска да изрази становището си. За това се дава определено време за изказване на всеки депутат. Всяка политическа група на базата на своя брой получава определен брой минути за изказвания на ден. Колкото по-голяма е политическата група, колкото повече депутати има в тази група, повече минути получава тази група за изказвания. Техническите служби на Европейския парламент разпределят времето на различните групи. След това всяка група вътре в себе си решава кой депутат ще говори и за колко време. Времето за изказване е минимум 30 секунди до максимум 6 минути. Голямата част от депутатите в пленарно, на пленарно заседание вземат думата за минута, минута и половина, максимум 2 минути. Може би ви изглежда странно, и може да би се питате какво успява да каже за минута, минута и половина един депутат. Всъщност успява да каже много неща защото пленарното заседание трябва да бъде разглеждано като отправна точка на дискусии, които вече са се състояли вътре в националните делегации или в комисиите. И за това, когато се изправи един депутат, за да вземе думата, той представлява заключенията от своята работа. Другите депутати вече би трябвало да са запознати с случилото си случилото се. Така че и вие така ще работите, ще имате свои ясни предложения и вашите заключения ще бъдат ясни. Днес ще имате списък с оратори. Председател ще има, който ще дава думата. Той ще обяснява кой да вземе думата, кога. И на екраните, от ляво и дясно, ще видите как тече времето ви. Това не е заплаха, чисто и просто ви показва, че ако трябва да говорите две минути, е хубаво да се вместите в рамките на две минути. Когато са минали две минути и не сте приключили, никой няма рязко да ви прекъсне. Ще имате още няколко секунди, за да завършите изказването си, но наистина ви моля да не злоупотребяваме с времето. Това е за да може всички оратори да могат да вземат думата. Така че много ви моля, не го разглеждайте като някакво ограничение на вашата свобода на изказване. Чисто и просто е един жест на уважение към вашите колеги и по този начин може да се стигне до края на работата и всички да са се изказали. Залата, в която се намирате, не е пленарната зала на Европейския парламент. Там трябваше да работите днес, но а, пленарната зала, която се намира зад гърба ви, от другата страна на стълбите, в момента е затворена, тъй като има реструктуриране на залата. За това бе решено работата на вашата сесия да бъде преместена тук, И ще има още една зала, където участниците могат да слушат какво се случва тук. Пленарното ви заседание е натоварено, защото е съсредоточено само в един ден. Когато депутатите имат пленарни заседания, обикновено те работят 4 дни в пленарна зала. Дори по време на тези 4 пленарни дни работата е много напрегната. Започва се сутрин в 8.30 или 9, работи се до обяд, след това започва гласуване по обяд, след тях около 15 часа отново започва работа, работи се до 8 вечерта, има пауза за вечера и от 21 до 24 часа, т.е. до полунощ, продължава последното заседание. И това е от понеделник до четвъртък. Защо е необходимо да се работи по такъв напрегнат начин? Защото през годините Парламентарната асамблея на Европейския парламент е получавала постоянно нови и нови правомощия – и увеличавайки правомощията, е, това означава, че и работата се е увеличила, законодателните досиета са се увеличили и за това е необходимо да се съсредоточи работата по един много организиран начин, за да може да бъдат покрити всички тези теми или досиета. Те са все повече. Защо са все повече? Защото в Европа Имаме двукамерна система, в която имате две камери. Тази тук, Европейския парламент, и другата съвета на министрите, които имат равни правомощия. Работата е много, защото Европейският съюз има компетентности във всички сфери на ежедневния ни живот. Вече над 80% от законодателството на всяка държава членка е транспониране на европейско законодателство, т.е. закони, които се предлагат от Европейската комисия, която е нещо като правителството на Европейския съюз, и след това те биват доразработени и окончателно одобрени от тези две камери – Европейския парламент – Както видяхте, единствените пряко избрани лица са тук и след това съвета на министрите. Там се събират министрите на всяка държава членка. И така имате съвета, т.е. камерата, която представлява правителствата, и от друга страна парламента, другата камера, която представлява гражданите на Европейския съюз. Да, тези две камери работят заедно, за да могат да разработват законодателство, което да подобрява ежедневието ни. Това е както знаете, модел, който не е перфектен, често подлежи на критика, но е модел, който работи добре и голямата част от зараждащите се демокрации в страните от третия свят се опитват да въведат подобна система, защото е висше е, изражение на демокрацията. Парламентът излиза със свои инициативи, както и инициативата, която ви събира днес тук. Днес имате много напрегнат работен ден и за това не искам да ви отнемам допълнително време. Ще дам думата на колегата Кларк, който официално да обяви началото на работната сесия. Благодаря ви много и много успешен ден! <clears throat> Um, Благодаря, Марко. Както може би вече сте разбрали, трябва да си сложите слушалките, за да следите разискванията. Осигурен е устен превод с всички официални езици на Европейския съюз. Трябва да си нагласите устройствата на номера на съответния канал, който искате да слушате превод. Сутрешната сесия ще продължи до 12.30, след това ще прекъснем за обяд. Следобедната сесия ще бъде от 2.30 до 6 часа. Предстоят ни три пленарни сесии. Първата ще е посветена на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и нейното прилагане в условията на економическа криза. Ще се спрем върху това какво е постигнато до тук в тази област ще обсъдим стратегии за излизане от кризата на втората пленарна сесия. На третата сесия ще говорим за свободното придвижване и гражданството на хората с увреждания, преодоляване на бариерите. Ще разгледаме тази тема в контекста на подготовката на Европейския акт за достъпност. В рамките на всяка сесия ще има възможност за пленарни дебати, т.е. гостите, участниците и членовете на Европейския парламент ще имат определено време за изказване по предварително съставен списък. Такава е процедурата в Европейския парламент. Нека ви обърна внимание, че може би не всички, на които е било заделено време за изказване, ще могат да го използват точно тогава, когато е оказано в списък. Ще обядваме в отвореното пространство Яходи Менухин, което е два етажа по-долу, тук в същата тази сграда ще могат да участват в обяда всички участници и членовете на Европейския парламент. За онези, които силно се нуждаят от кафе, ще бъде сервирано тук в тази зала около 10.15. Към края на деня в 5.30 ще гласуваме по резолюция с заглавие Визия за следващото десетилетие, прилагане на Конвенцията на ООН във времена на криза. Всички трябва да присъстват тук за това гласуване. Резолюцията е изготвена от всички членове на Европейския форум на хората с увреждания. Няколко членове на форума внесоха изменения и предложения, които всички са отразени в документа. Ще гласуваме по резолюцията с допълненията от членовете на Европейския форум на хората с увреждания. Моля, ако правите снимки, да не използвате светкавица, тъй като мобилните телефони смущават микрофоните и има проблеми с превода, моля да си ги изключите до края на деня. Но не забравяйте и да си ги включите след като излезете от залата. Сега ще ви представя окончателния вариант на проекторезолюцията с измененията, предложени от делегатите. Благодаря на всички онези, които допринесоха за по-категорични и по-пълни формулировки в текста. Резолюцията е изготвена на английски и френски език, налична е и в лесен за четене формат – Представена е на отделните делегати на техния език. Резолюцията засяга теми, които ще бъдат обсъдени на трите пленарни сесии. Мерки на национално и на общо европейско равнище, както и мерки в световен мащаб. Разделена е на пет раздела. В първия раздел, а именно мерки на общо европейско равнище с оглед излизане от кризата, призоваваме за прилагане на стратегията Европа до 2020 година, както и за, на стратегията за хората с увреждания. Призоваваме тези стратегии да се основават на социални права. Предстои следващата година да бъде предложен пакет от социални мерки. Необходими са такива социални мерки и дългосрочни инвестиции, за да се осигурят възможности за образование, за достъп до заетост, <clears throat> за по-възрастните и за жените както и за да се осигури достъп до медицински услуги. В рамките на европейското полугодие са разработени политики за заетостта. С Европейският съюз е изготвил препоръки за отделните държави членки, в това число и за хората с увреждания. Във втората част призоваваме за строги разпоредби за фондовете за премахване на бариерите пред хората с увреждания. Необходимо е да се инвестира в научно-изследователската и развойната дейност и в други области. Говорим за механизма за свързване на Европа, за структурните фондове, за нови фондове за научни изследвания и сътрудничество. Всички тези фондове в момента се договарят от Европейския парламент. В третата част се спираме върху конкретни мерки, които трябва да предприеме Европейският съюз за прилагането на конвенцията на ООН. Сред тези мерки са действия за привеждането на всички законодателни актове в съответствие с конвенцията, за реформиране на колективното трудово договаряне и на практиките за наемане на служители. В следващата част наблягаме на това, че Европейският съюз трябва да приеме законодателство за достъпността, най-вече за достъпността до, на страници в интернет както и Европейски акт за достъпност. Искани се тези актове да влязат в сила. Също така трябва да се осигури право на свободно придвижване на хората с увреждания и равнопоставеност на половете. Изготвили сме и конкретни препоръки. на пленарна сесия на Европейския парламент за доклада на парламента ще трябва да участват представители на организациите на хората с увреждания. Ще има и процедура, която ще бъде започната от Комисията по петиции. препоръчвам това предложение за резолюция. Ще го изложа след като проведем разискванията днес. Сега ще дам думата на Янис Вардакастанис, който е председател на Европейския форум на хората с увреждания. Той ще води тази сесия. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Благодаря. Дами и господа, добре дошли на Третия Европейски парламент на хората с увреждания. Смятам, че преди да започнем самото заседание, Ще изслушаме речта на председателя на Европейския парламент, господин Шулц. Кога очакваме това да се случи? Мисля, че в 10 без 15 преминава се на английски. Ще започне откриването с председателя. Започнахме на време и като че ли малко вървим напред с а, програмата. Нека да останем в а, залата да изчакаме да дойде председателя на Европейския парламент, за да може официално да се открие това важно събитие.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 Can you can you hear me? Please. Дали ме чувате? Моля, използвайте вашите слушалки, така че да може да чувате превода. Моля, заемете местата си, защото очакваме във всеки момент към нас да се присъедини председателя на Европейския парламент и тогава веднага ще възобновим работа. Затова моля, заемете местата си и моля, проявете малко търпение.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

Please take your seats. Please take your seats. Моля, заемете местата си. И сега вече всички сме готови. Да започнем официалното откриване на третият Европейския парламент на хора с увреждания. За нас е чест, че сред нас е председателя на Европейския парламент господин Мартин Шулц. Европейският парламент от първите си дни е бил не само надежден съюзник, но и институция, която винаги е подкрепила хората с увреждания, техните семейства. Европейският парламент винаги е имал огромна роля – работейки за това законодателството да отчита потребностите на хората с увреждания. Господин председател на Европейския парламент, е днес почти 500 представители на организации на хора с увреждания и техните семейства от всички държави членки на Европейския съюз и представители на европейски организации на хора с увреждания, техните семейства, се намира тук по този толкова важен повод. За нас е огромна чест това, че вие сте тук и че ще изнесете приветствено слово. Заповядайте, господин председател. В вашия парламент, в нашия парламент, в парламента, който е олицетворение на европейската демокрация. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, за мен е голяма радост и чест днес да открия третия Европейски парламент на хората с увреждания. Благодаря на господин Варда Кастанис за любезните приветствени думи благодаря ви в качеството ви на председател на Европейския форум на хората с увреждания. Благодаря и на госпожа Бизоци, директор на форума. Специално ви благодаря за усилията, които положихте заедно с нас за организирането на днешната проява. Благодаря ви за градивния дух, който установихте при организирането за трети пореден път на днешната проява. Тази проява е и резултат от работата на една от най-дълго съществуващите работни групи тук в парламента. Това е работната група за хората с увреждания. Тази структура е платформа за постоянен обмен между нашите депутати и представителите на гражданското общество. Сърдечно благодаря на колегите, членуващи в тази междупартийна работна група. Тяхната работа е изключително важна и постига особено голям успех. Благодаря на колегите членове на тази група, които са тук тази сутрин. Госпожи и господа, днешната проява се състои в момент от критическо значение. Вече от 5 години насам сме в економическа криза. Безработицата достигна почти 11%. Двойно по-висока е безработицата сред младежите в Европейския съюз. Някои от държавите членки изпаднаха в тежка рецесия. Действията на повечето национални правителства в отговор на тази криза са безпредседентни съкръщения на бюджета. Ясно е, че е необходима бюджетна консолидация. Моите колеги тук в парламента и аз подкрепяме тази идея. Но трябва да има и справедливост спрямо бъдещото поколение. Не може бъдещото поколение да поеме дълговете, които сме натрупали ние. Дългове в безпредседентен размер. Но, според Европейския парламент, настоящата политика на бюджетни съкръщения в Европа е едностранчива. Защо? Защото междувременно стана ясно, че държавните бюджети няма да се възстановят, ако няма растеж. Повечето от съкръщенията на бюджетите се извършват така, че засягат най-тежко най-слабите членове на обществото има реален риск от това правата и възможностите на хората с увреждания да бъдат ограничени и така ще се върнем в положение от преди десетилетия. Това е неприемливо. Хората с увреждания средно са по-бедни от своите съграждани. Над една пета от хората с увреждания живее на прага на бедността. Съгласно статистическите данни, това са 21%. Образованието, обучението, заетостта сред хората с увреждания. В някои държави членки са на сравнително ниско ниво. И това неравенство води до високи разходи не само за засегнатите от него, но и за цялото общество. С други думи, финансовото подпомагане на хората с увреждания, съдействието за намиране на работа ще бъдат по-ефтини в сравнение с приемането на изолацията. 15% от населението на света са хора с увреждания. В Европейския съюз това са 80 милиона души. Те имат ограничен достъп до образование, ограничен достъп до пазара на труда. Ясно е, че именно в този момент, в положение на економическа криза, не може да не изчерпим пълния потенциал за приобщаване на хората с увреждания. Какво е предприел Европейският парламент до този момент? Приел е законодателни актове за отделни сектори, например за автобусния транспорт, за въздушния транспорт – Европейският парламент винаги е отстоявал правата на хората с увреждания, най-вече, що се отнася до законодателната му работа. Парламентът винаги е бил на предна позиция при приемането на законодателни актове. Наскоро приехме директивата за предоставяне на по-добра закрила на пострадалите от престъпления и с това също показахме, че хората с увреждания имат нужда от по-добра закрила. През 2009 година тук приветствахме с добре дошъл първия си колега, лишен от слух. Това е господин Адам Косак, колега от Полша. В момента работим и за промени в статута на длъжностните лица и служителите на Европейския съюз, така че той да бъде по-ориентиран към хората с увреждания. Реализираме и специални програми за интегриране на стажантите и на служителите на временни договори с увреждания. Но това са само частични мерки. Нямаме цялостна визия проблемите на хората с увреждания трябва да бъдат отчетени във всички области на политика на Европейския съюз, от транспорта до политиката на сближаване, от научно-изследователската дейност, координирането на бюджетите, економическите системи до процедурите за възлагане на обществени поръчки и помощта за развитие. Трябва да се установи един цялостен подход – Както знаете, Европейският съюз е страна по Конвенцията на ООН за защита на правата на хората с увреждания. Скоро и всички държави членки ще станат страни по тази конвенция. Ако тя се прилага с участието на цялото гражданско общество, то можем да се придвижим напред към цялостната визия, за която говорих до тук. Във връзка с това Европейската комисия в момента обмисля предложение за законодателен акт за достъпността, така наречения Европейски акт за достъпността, в който се урежда достъпността за хората с увреждания. Европейският парламент би приветствал едно такова законодателно предложение. Същевременно заявяваме ясно, че трябва да се разпишат подробни и разумни предложения. Една обща нормативна уредба, която не урежда съответната област в детайл, няма да бъде приета от нас. Днешната проява е още едно свидетелство за това, че Европейският парламент застава зад хората с увреждания и отстоява техните права. Аз лично съм убеден, че нивото на развитие на едно общество може и трябва да се измерва по отношението на това общество към най-слабите в него. Трябва да продължим борбата си за промени в обществените нагласи. Достъпът до пазара на труда, до образование и обучение, до медицински грижи. Във всички тези области трябва да се отстранят ограниченията. Трябва да се борим за приобщаване. Приобщаването, за съжаление, не е нещо естествено в днешното общество. Желавам ви, госпожи и господа, ползотворни и интересни разисквания. Моля да ме извините за това, че няма да мога да участвам в дебатите. Имам възможност да присъствам само на откриването на днешната проява, тъй като Днес трябва да участвам в много други прояви тук в парламента. Председателят на Европейския парламент е привилегирован, но и същевременно задължен да координира много дейности тук в Европейския парламент. Затова моля да ме извините за това, че веднага след като приключа изказването си, ще ви напусна. Това не е израз на неуважение към вас, а на уважение към функциите, които изпълнявам. Благодаря ви. Господин председател, ние знаем, че вие сте много ангажиран с утвърждаването на правата на хората с увреждания. И от наша страна, в нашата борба за защитата на хората с увреждания от последиците от кризата, за които тези хора не носят отговорност. И както ви правилно казахте, ние сме първите, които плащаме цената на кризата. Както вие казахте, Ние знаем, че вие няма да можете да прекарате целият ден с нас, но духом вие ще бъдете с нас. От името на всички нас бих искал лично да ви благодаря за вашата ангажираност с тази изява, за вашата подкрепа, за подкрепата, която парламента предоставя. И също така бих искал да благодаря на депутатите от Европейския парламент, които подкрепиха присъствието на практически всички национални делегации днес на тази изява. Благодаря ви от сърце за вашето присъствие. С нетърпение очакваме продължаването на нашето плодотворно сътрудничество в тези бурни времена, които са предизвикателство за самата европейска конструкция, за самия европейски проект. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Uh, Дами и господа, уважаеми гости, уважаеми участници, позволете ми да ви приветствам всички на Третия Европейски парламент на хората с увреждания. Това е историческо събитие в важни за историята бурни времена – Европейското движение на хората с увреждания днес на тази впечатляваща изява ще обсъжда и ще постигне съгласие по една стратегия за бъдните години. Двата предходни европейски парламента на хората с увреждания – също така се състояха в исторически, жизненоважни важни моменти. Първият такъв парламент се проведе през декември 2000 And it was led... през декември 1993 година и аз бях бях един от онези, които имаха щастието да присъстват да присъстват. И аз бях един от онези, които участваха в този първи е, Европейски парламент на хората с увреждания. Точно тогава ООН прие първите стандарти за изравняване на правата на хората с увреждания. Вторият Европейски парламент на хората с увреждания се състоя през 2003 година. Това беше Европейската година на хората с увреждания. И сега провеждаме този трети парламент. Предишните две изяви дадоха тласък за обсъждане и решаване на проблемите на хората с увреждания за утвърждаване на техните права. Несъмнено е, че е постигнат напредък. И този напредък се наблюдава в много сфери. Заетост, социална закрила, нови технологии, различни видове транспорта, средства от структурните фондове, държавни помощи, обществени поръчки. И тук списъка далеч не се изчерпа само с тези сфери, които тук що изброих. Но също така, уважаеми колеги, днес в тези бурни времена Европейският парламент на хората с увреждания, който се провежда сега, може би е най-важният. И той е по-необходим от всякога. Ние в Европа страдаме от едно от най-сериозните настъпления срещу правата или по-скоро, извинете, загуба на права, за които сме се борили, които постигнахме в продължение на десетилетия. Никога в историята преди това правата на хората с увреждания не са били толкова ясно предвидени в законодателството и не са били толкова силно застъпени в политическото говорене. Никога в новата история ние ние не сме наблюдавали такова отстъпление от защитата на нашите права поради мерките, предприемани от държавите членки, със съгласието през повечето време, но не винаги, съгласието от страна на Европейския съюз. Политическите лидери на Европа нямат ясен, последователен план, нямат стратегия да ни изведат от тази криза. Няма общо съгласие по необходимите мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да могат да бъдат защитени хората с уврежданията от кризата, за която, както аз вече казах, ние не носим отговорност. Този парламент е един от начините да покажем на лидерите на Европейския съюз, че има само един начин да се отговори на тази критична ситуация. И този отговор – е лесен за разбиране и той е много европейски. Повече демокрация, повече участие на гражданите, повече единни действия от страна на институциите, които следва да отчитат историята на Европейския съюз и също така подходът за утвърждаване на човешките права. Днес ние сме повече, ние сме по-силни и нашият глас трябва да бъде чут по-добре. Ние се намираме в Европейския парламент, който е олицетворение на европейска демокрация. Ние искаме да заявим, да утвърдим нашите права. Ние сме събрали тук, за да заявим, че ние сме тук, защото искаме при вземането на решение да се чува и нашия глас. Позволете ми обаче да спомена, преди да говоря за бъдещето и по-конкретно си спомня за онези, които са най озвими сред нас, особено жените с увреждания, младите хора с увреждания, деца с увреждания – хората с увреждания, които имат нужда от повишено ниво на подкрепа. И разбира се, ние всички не само трябва да помним, но и да действаме, за да защитаваме онези наши колеги, които продължават да са институционализирани. Ние сме се събрали днес, за да говорим в първо лице – без каквито и да било посредници. Без каквото и да било външно участие. Ние сме тук също така, за да говорим с депутатите в Европейския парламент. Ние сме тук, за да обсъдим и за да приемем резолюция, която ще ръководи нашите действия в бъдеще. Този Европейски парламент на хората с увреждания следва да даде насоки за всички участващи страни в сферата на уврежданията за следващите 10 години. Имаме нужда от нов план за Европа и уврежданията. Кризата смаза всички преди това замислени проекти, преди това формулирани идеи, стратегиите, прияти в миналото. Дори съвсем наскоро. Всичките вече са устарели, включително и морално устарели. Европа е различна днес. Тя ще бъде още по-различна в най-близко бъдеще. Затова старите рецепти вече не са полезни, вече не работят. Планът за Европа и уврежданията следва да бъде съсредоточен върху човешките права всичките европейски политики, цялото европейско законодателство следва да бъде съвместимо с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Нито едно евро, нито един евроцент трябва да бъдат изразходвани, за да се изграждат недостъпни инфраструктурни обекти, да се предлагат недостъпни за хората с увреждани услуги. Европейското законодателство за достъпна среда трябва да гарантира реална достъпна среда. И тази среда трябва да бъде също така свързана с продукти и услуги. Уважаеми колеги, нищо за нас без нас, както аз обикновено казвам, не е просто някакъв хубав лозунг. Това е нашият начин на живот. В условията на тази криза, която ни е ограбва от нашите права, от услугите, кризата, която съсипва сърцето на европейския социален модел – европейското движение на хората с увреждания ще стане по-единно и по-силно и ще продължи да се бори за правата на хората с увреждания, да защитава и да утвърждава тези права. Затова от изключително важно значение е това, че след тази среща, когато се върна в нашите страни, да сме изпълнени с решимост да положим всички усилия, за да защитим хората с увреждания от рестриктивната економическа политика, от пряко нарушаване на техните права, погазване на техните права. Тези права са провъзгласени в Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. За мен е чест и историческа възможност да участвам в неделя в Мадрид в огромната демонстрация, организирана от Испанското движение на хората с увреждания. Такива акции се провеждат и в Обединеното кралство, и в Гърция, и в Португалия, и в много други страни. Трябва да радикализираме нашите действия. Затова позволете ми да ви благодаря още веднъж за вашето присъствие тук. Бих искал да ви пожелая на всички, позволих ми да пожелая на нас всички, успешна и плодотворна изява. И сега ще дам думата на госпожа Мацони, председател на Комисия на Европейския парламент по петициите и госпожа Фолтеджи, заместник-председател на Европейския форум на хората с увреждания за да започнем нашата пленарна сесия. Нищо, без, нищо за нас без нас. Разпространявайте тези думи в вашите градове, села, в вашите сърца. И това трябва да бъде лозунг не само на хората с увреждания, но и на всички европейци. Благодаря ви. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a... Аз бих искала да благодаря на всички на първото ни заседание тази сутрин. Ще обсъждаме Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и изпълнението на тази конвенция на фона на економическата криза. Госпожа Мацони ще бъде председател на това заседание. Мисля, че би било добре първо да кажа няколко думи за тази конвенция, защото ние ще говорим за изпълнението й по време на това пленарно заседание. През 2006 година Общото събрание на ООН прие тази конвенция. Тази конвенция беше ратифицирана много бързи срокове почти от всички страни. 106 страни вече са ратифицирали тази конвенция. Тази конвенция е нещо, което беше изготвено с пълно участие на всички заинтересовани страни. Хората с увреждани техните семейства имаха възможност да участват много активно при подготвянето на текста на тази конвенция. Тази конвенция доведе до промяна в парадигмата и днес не говорим за физически или други увреждания, други ограничения. Ние говорим за пречки пред пълноценно участие в живота на обществото. Нещо, което е проблем за хората с увреждания. Ние виждаме, че капацитетът на хората с увреждания, техния потенциален принос за обществото е нещо, което е много ценно. Ние знаем, че трябва активно да привличаме хората с увреждания в политическите процеси. От етапите на замисляне на политики и законодателство до подготвянето на конкретни законодателни текстове и наблюдение за това как се изпълняват тези законодателни текстове. Трябва хората с увреждания да могат да участват пълноценно в целия този процес. Конвенцията на ОНЕ е първата международна конвенция, ратифицирана от Европейски съюз като такъв. Всяка държава членка се е присъединила към тази конвенция и в 24 страни вече конвенцията е ратифицирана. Европейския съюз се ангажира с изпълнението на тази конвенция и гарантирането на това, че съображенията за опазване и отвържаване на правата на хората с увреждания са включени във всички политики и законодателство. Процесът на ратифициране започна с пълен преглед на европейското законодателство, така че да се осигури пълното му съответствие на конвенцията. Така че се извършва проверка на цялото законодателство на Европейския съюз светлината на тази конвенция. Разбира се, тук всички трябва да положат усилия и това въжи за Европейския парламент и Европейската комисия и съвета на Европейския съюз и други политически органи. Например, економически социален комитет и комитета на регионите. Това е така, защото е важно всички да работят съвместно – при гарантиране на това, че тази конвенция води до реална промяна, реално подобряване на ситуацията на хората с увреждания. Изпълнението на конвенцията беше подпомогнато от скорошното създаване на Комитет за наблюдение на изпълнение на тази конвенция. Комисията по петиции на Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския омбудсман и Агенцията по основни права на Европейския съюз ще участват в този процес. Надявам се, че всичките участници ще имат необходимите пълномощи, необходимия бюджет, за да извършат надлежно своята работа. Важно е да се посочи, че през 2013 година Европейския съюз, Европейската комисия ще изпрати доклад – за правата на хората с увреждания. Ние се надяваме, че това ще бъде един важен доклад, който ще разглежда постигнатите резултати и критично ще ги осмисли. И възоснова на равносметката на правен доклада ние ще видим какъв напредък е постигнат. Този доклад ще бъде един от кръгълните камъни при формулирането на плана за действия отнасящ се до изпълнението на Конвенцията на ООН на нивото на Европейския съюз. Важно е да се посочи, че нито на нивото на Европейския съюз, нито на нивото на отделните държави членки оправданията с економическата и финансова криза не могат да бъдат използвани като претекст, за да не се изпълнява конвенцията. Много хора работят за това да се запазят постигнатите сега резултати. Ние говорим за резултати, за услуги, които позволяват на хората с увреждания да участват в образователните процеси, да бъдат наймани на работа, да имат права и възможности, да имат лични помощници, лични асистенти. И в светлината на конвенцията ние трябва да утвърждаваме и да развиваме тези права. Обръщаме специално внимание на факта, че е от жизнено важно значение да бъдат приобщени организациите на хората с увреждания в дейността, предприемна за това Европа да излезе от кризата. Следва да проучим последиците на кризата върху хората с увреждания, тяхната заетост, възможностите им за образование и техния достъп до услуги, които им позволяват да участват активно в живота на обществото наблюдаваме как кризата води до изключване на тези групи от обществото. И смятам, че ако разгледаме задачите, които трябва да изпълним, за да изпълним конвенцията, ако разгледаме приоритетите, които трябва да си определим, трябва е, да намерим работещи решения, за да преодолеем това изключване, изолация на хората с увреждания. И Европейския съюз тук има важна роля, не на последно място, и като договаряща се страна, страна под конвенцията. Хората с увреждания в Европа много внимателно следят за това какво прави Европейския съюз и как той изпълнява конвенцията на ОНЕ. И сега бих искала да дам думата на госпожа Роберта Анжелини, заместник-председател на Европейския парламент. Бих искала да, да я приветствам и бих искала да я помоля да ни представи темата. Благодаря ви. Е, Благодаря. Благодаря, че организирахте в Европейския парламент тази среща което е толкова важна, има такова широко участие. Бих искала първо да ви приветствам с добре дошли като заместник-председател, който се занимава с правата на малцинствата и малцинствените групи, както и председател на групата на високо ниво за равенство между половете и многообразие. В тази работна група ние се занимаваме с равните възможности за всички. Занимаваме се и с така нареченото многообразие. Важно е такъв тип събитие в а, самите институции да бъде провеждано, защото отбелязването на Международния ден на правата на лицата с увреждания, на едно институционално място или седалище на институция, означава да се привлече внимание по тази тема, по тези въпроси, да се очертаят възможностите и по този начин да се просветят всички институции, европейските институции, националните, но и обществеността за това какви са стратегиите, които трябва да се приемат, какви са най-добрите практики, но и да се подчертае значимостта на ценности като добруване на хората с а, а, увреждания, тяхното достоинство, равните услуги, които да се предоставят на тях. Това е въпрос на бюджет, разбира се, на конкретни инструменти, но и въпрос на ценности защото разнообразието или многообразието е ценност. Обедена съм, че хората с увреждания трябва да бъдат смятани като хора, които са способни по същия начин, по който и другите лица, но просто с различни способности. хората с различни способности трябва да имат възможност да се възползват от същия достъп до услуги, до същия достъп до работни места, трябва да им дадем възможност да се възползват от същите възможности, защото те са европейски граждани, подобно на всички останали. Между другото, лицата с увреждания в Европа са 80 милиона, или поне близо 80 милиона, т.е. огромен брой европейски граждани. Те не са изключение, те не са някакво дребно мнозинство. Това са наистина много, много хора. Много граждани. За това трябва да защитаваме равните възможности и достъп. Достъпът не означава само да бъдат преодолени архитектурните бариери и пречки. Трябва да бъдат премахнат всички други пречки и препятствия, като например липса на услуги, липса на политики, на адекватни мерки, както и предразсъдъците – Предразсъдъците също са една бариера за хората, които имат различни способности. Що се отнася до достъпа, искам да дам един пример. Само 5% от веб-сайтовете в 27-те държави членки на публични институции отговарят на нормите за достъп. Тоест, публичните услуги, които са услуги за всички, за един човек с различни способности са достъпни по един много частичен начин. Председателят на Европейския парламент изброи пред вас част от мерките, които приемаме в Европейския парламент, за да може служителите на Европейския парламент да извършват своята работа. Имам предвид, разбира се, служители с различни а, способности. Та, да, да могат те съвсем спокойно а, да работят без пречки. Опитваме се да премахнем всички архитектурни пречки, а, асансьорите, достъпа до входа, всичко да бъде достъпно за лицата с увреждания. Европейският парламент трябва да поеме задача да координира всички 27 държави членки за актуализиране на политиките, които да бъдат на нивото на тези големи предизвикателства, сложни предизвикателства, които биват допълнително отежнени от финансовата и економическа криза. И накрая на своето изказване искам да подчертая един от проблемите, който най-много ме, от които най-много ме боли. И това са децата с увреждания. над 15 милиона деца има в Европа, които имат нужда от специални грижи, т.е. имат специални образователни потребности. Това са деца, от 16 до 19 години също, и тях включвам там. Та не ходенето на училище в а, тази група е около 40%. Това означава, че имаме деца, които нямат достъп а, до а, такъв тип услуги, т.е. напускат образователната система, т.е. стават възрастни, които често след това остават без работа и биват маргинализирани. Последните данни, с които разполагаме, показват, е, че нивото на бедност на лица с увреждания е по-високо от 70% в сравнение с средните стойности за останалите граждани. Тоест, да бъдат да отпадат децата от училище, да нямат достъп до училище, до образование, означава те да бъдат бедни след това. Това е изключително важна тема във времена на криза. Показва го и едно изследване на Евробарометър. Остава се с впечатлението, че дискриминацията на пазара на труда поради увреждане постоянно нараства и то с големи скокове, най-вече поради економическата криза. Благодаря ви за това, че организирахте това събитие и накрая ще кажа, че лицата с различни умения не могат да плащат най-високата цена на економическата криза. Европейските институции трябва да се задължат, трябва да поемат задачата да опазат най-голямата ни ценност, а тя е солидарност, социално сближаване и трябва да бъдат длъжни да не оставят назад, да не забравят, да не изоставят онези, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Благодаря. Е, е, Благодаря ви, госпожо Анджелили, за изказването. Виждам, че сте напълно съгласна с казаното. Изключително важно е образованието, да бъде достъпно за всички, защото то е изключително важно, за да има лица, които да намерят след това работа и да не изпаднат в крайна бедност. Сега ще дам думата на съпредседателя Емилия Мацони. която е председател на Комисията по петициите, една изключително важна комисия. Благодаря. Благодаря, добър ден на всички. Благодаря ви за това, че организирахте такова важно заседание. Много се радвам, че имам възможност да се изкажа по толкова деликатен въпрос Хората с увреждания са основна тема на работата на Европейския съюз, но дори в личен план това е изключително важно за мен, както и като председател на Комисията по петициите. Поради тази причина наистина ви благодаря за това, че сте тук. В началото имаше трудности около това заседание. Само благодарение на вашето упорство а, успяхме да организираме този форум и да се съберем всички заедно. Сега ще се отнася до Европейския съюз. Първата важна стъпка бе направена с Амстердамския договор, който с член 13 въведе едно задължение на Съюза да защитава хората с увреждания от дискриминация. След това, с ратифицирането на Конвенцията на ООН, Европейският съюз допълни своите задължения до известна степен. Направи едно обещание да преодолее всички предизвикателства, както и предразсъдъци, които пречат на хората с увреждания да участват в живота. След това имаше една 10 годишна стратегия, която завърши рамката за хората с увреждания. По конвенцията, нашата комисия по петициите а, бе посочена като част от европейската мрежа, заедно с Европейския омбудсман, Европейската комисия, Европейската агенция за основните права и Европейския форум на хора с увреждания. Та в рамката, сред всички тези институции, нашата комисия по петициите играе много важна роля. Тя защитава правата на хората с увреждания. Комисията играе своята роля, като се намесва, за да защитава хората с увреждания, ако държавите членки нарушават европейското законодателство, както и конвенцията на ОНЕ, тъй като ние можем да получаваме петиции от всеки един гражданин на Европейския съюз по въпроси, които са сред правомощията на Съюза и пряко ги засягат. Нашата комисия постоянно в работата си се позовава на тази конвенция и се занимаваме с хората с увреждания в годишния си доклад, в специализираните си доклади, в своите изказвания. Много хора с увреждания изпращат петиции, те срещат много пречки в живота си и не могат да се радват на всички права на обикновен европейски граждани, като например достъп до образование, до работа, до застраховка, до транспорт. Затова ние постоянно се опитваме да решим проблемите, които са идентифицирани. Комисията по петиции постоянно се занимава с борбата с дискриминацията срещу хората с увреждания, като следи прилагането на принципа на равно третиране на хората с увреждания. Ще ви дам няколко примера. През 2009 година ние получихме една петиция с над 1 милиона подписи, които призовават а, за защита във всички политики на Съюза на хората с увреждания. Затова ние призовахме съвета многократно да приеме директива за борба с дискриминацията. Тя ще даде възможност на хората с увреждания да имат достъп до социална защита, социални придобивки, здравна грижи и услуги. Що се отнася до злоупотребата с структурните фондове на Европейския съюз, наскоро получихме една петиция, която документира систематична злоупотреба с фондовете от някои централни източноевропейски държави членки, които са инвестирали средствата в домове за хора с увреждания или институции. Не могат да се използват средствата за това. Те трябва да се използват за разработване на обществени услуги, за помагане на тези хора, които да живеят в обществото, което да отговаря на целите на стратегията за хората с увреждания. Много е важно да се спомене, че предложението за регламент за структурните фондове за периода 2014-2020 съдържа една разпоредба, в която се казва, че за всеки проект, който е финансиран от Европейския съюз, трябва да има ясно условие за хората с увреждания. Тоест, във всеки проект трябва да има такъв елемент защита на хората с увреждания. Надяваме се съветът е, да подкрепи такъв един текст в окончателния му вариант. Още една петиция, която е делото Люси Стюарт, се занимава с британското правителство, което не дава достатъчно средства на съответното лице. Средствата, които се предоставят от британските власти, са били прекратени след като тя се е преместила в Испания. И за това се иска а, приодициално решение, за това и съда на европейските общности излезе с такова приодициално решение 2009 година, което а, крайна сметка бе потвърдено 2011. И там се казва, че може да бъде налагано такова изискване, само ако няма друга пряка връзка с системата за застраховане в Обединеното кралство. От самото начало ние поддържаме а, тази петиция, поддържахме връзка и с британските власти и Европейската комисия. Дамата, която ни изпрати а, петицията, дойде при нас, пред нашата комисия, обясни ни своя случай и а, обясни пред Европейската комисия също своя случай. След като излезе решението, нашата комисия по петициите настоя британските власти да спазят решението, което е свързано с изпращане в чужбина на плащания на лица с увреждания, независимо, че те вече не живеят на територията на страната. След това още една петиция бе обсъдена в пленарна зала и тя бе свързана с достъпа до печатни книги на хора с увредено зрение и с дислексия. Имаше доста петиции, които бяха получени. ние настоявахме Европейския съюз да настоява да се прави изключение на авторските права, когато се публикуват такива книги. Имахме възможност да защитим своя случай. Поиска се информация от нашите депутати. Държавите членки не искаха да се даде такъв мандат за преговори. Нашата комисия поиска пояснение от Европейската комисия и от съвета и настояваше да има задължително международно споразумение в тази посока. Комисията по петициите получи потвърждение от комисаря Бърние, който заяви, че това е правилният подход. Трябва да има задължителен международен договор и каза, че ще говори индивидуално с всяка държава членка. След това, последното, от което се занимавахме, бяха доклади по собствена инициатива. Аз ще цитирам само това, че излязахме с едно становище по доклада за правата и програмата за гражданство до 2020. Става дума за по-добро прилагане на конвенцията за хора или към хора с увреждания. Това ще им даде възможност да упражняват гражданските си права, така както те са изложени в учредителните договори, както и в други международни инструменти. Докладът бе прият от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи тази седмица. що се отнася до кризата, съгласна съм сказаното преди това, а именно, че економическата криза и Политическите решения, взети в условия на криза, излагат на риск основните права на хората с увреждания. В много случаи мерките на строга бюджетна дисциплина представляват отстъпление от правата на хората с увреждания. Забавят се плащанията на социални придобивки и други. Държавите членки трябва да поемат политически ангажимент спрямо хората с увреждания Държавите членки трябва също така да преосмислят социалните си политики и да разработят ефективни системи за социална закрила. По политиката за намаляване на бедността трябва да се въведат системи за структурно подпомагане на пенсионната и социалната система. Трябва да насърчим самостоятелността на хората с увреждания, да им дадем възможност да се възползват от правото си за придвижване, например. Така ще бъдат намалени разходите Държавите членки трябва да улеснят ученето през целия живот, доколкото им е възможно. Трябва също така да създадат ефективно работещи звена за контакт, където хората с увреждания и техните семейства да могат да получат необходимата информация и административни консултации. Същевременно възприятието на хората с увреждания трябва да се промени. Трябва да се предприемат действия, да се разработят стратегии, както на национално, така и на общо европейско ниво. Предложението за регламент за структурните фондове за периода 2014-2020 година съдържа разпоредба, според която отчитането на хората с увреждания е предварително условие за финансирането на всеки един проект по структурните фондове. Важно е да изтъкнем това, тъй като то ще допринесе за успешно реализиране на целите ни. заключение, нека кажа, че вече е постигнато не малко през изминалото десетилетие в името на хората с увреждания, но има още много какво да се направи. Приемам вашето предложение за резолюция, заставам зад петте изисквания, формулирани в него. Смятам, че преди всичко трябва да установим по-добро сътрудничество по линия на конвенцията на ООН. Трябва да се разработи по-ефективен модел за прилагането на тази конвенция, така че всички граждани да могат да упражняват основните си свободи, най-вече правото на свободно придвижване. Трябва да се окаже натиск за одобряване на предложението на директива за борба с дискриминацията. Благодаря. Köszönjük э, asszonynak a hozzászólását, és mindenki. Благодаря на госпожа Мацони. Ще разчитаме на сътрудничество с вас в бъдеще, най-вече, що се отнася до механизма за мониторинг и рамката, която ни предоставя този механизъм. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Никофорос Диамандурус, европейския омбудсман. Той изрази готовност да участва в нашата проява. За съжаление не може да присъства лично. Ще изслушаме изложението му по видеовръзка. So you are welcome here among us. Добре дошъл тук сред нас. Приветстваме ви! С добре е дошъл. За нас е радост, че приехте поканата ни, въпреки че можем да се свържем с вас само по видеовръзка. Господин омбудсмена, допускам, че ми дадохте думата. Да, имате думата. Благодаря. Уважаеми председател на, госп... уважаема госпожо председател на Комисията по петиции, уважаеми господин председател на Европейския форум на хората с увреждания, уважаеми гости, госпожи и господа. Позволете ми първо най-сърдечно да благодаря на Европейския форум на хората с увреждания и на Европейския парламент за отправената към мен покана да се обърна към вас рамките на тази толкова важна проява. Разбира се, би ми се искало да присъствам лично, но поради вече поети ангажименти днес не мога да съм Брюксел. Радвам се, че госпожа Розита Агню, мой правен консултант, отговарящ за въпроси свързани с хората с увреждания, ще присъства на вашата проява. Помолихте ме да ви изложа контекста. За това според мен би било добре да обърна поглед назад и да се спра върху институционалната перспектива от гледна точка на Европейския омбудсман. Омбудсманът е единствената несъдебна институция, в Европейския съюз, разполагаща с общ мандат за надзор върху институциите на съюза, що се отнася до спазването на основните права. Това число и правата на хората с увреждания, така както са залегнали в конвенцията на ООН. Както знаете, Европейският омбудсман държи под отчет институциите на Европейския съюз, неговите органи, служби и агенции, разследвайки жалби и извършвайки разследвания по собствена инициатива. Ще ви дам няколко примера за въпроси, поставени на дневен ред от хората с увреждания, техните организации и семейства. Индивиди, които желаят да работят в институциите на Европейския съюз, са се обърнали към Европейския омбудсман, изтъквайки поставените пред тях бариери. Наскоро получихме сигнал за това, че страницата в интернет на Европейската служба за подбор на персонал не отчита потребностите на хората с увредено зрение. В моето писмо, с което откривам разследване, припомних на службата за набиране на персонал задълженията й по конвенцията на ООН. Унези, които вече работят за европейските институции, се обърнаха към мен с оплакване за това, че не са им били изплатени суми, полагащи им се за грижа за деца с увреждания. Обърнали са се също така към мен с оплаквания за невъзможност за техните деца да посещават европейски училища. Получавал съм и жалби за липса на достъп до сградите на Европейския съюз за посетители с увреждания. Имал съм оплаквания, че не са достъпни и страниците на Европейския съюз за хора с увреждания. По пътя на активното участие и конструктивното сътрудничество, омбудсманът успя да разреши много от тези проблеми. Трябва обаче да установим каква е първопричината за подобни бариери, които лишават хората с увреждания да участват от възможността да участват пълноценно в действията, проектите и инициативите на Европейския съюз. В основата на Конвенцията на ООН е идеята, че бариерите пред хората с увреждания са проблем на обществото и че от обществото зависи премахването на тези бариери. Такива действия за преодоляване на бариерите трябва да се предприемат в момент на криза, когато разполагаме с ограничени средства, но сме изправени пред по-големи предизвикателства. Не е възможно да поемем да изпълним, извинете, ангажиментите на Европейския съюз по силата на конвенцията на ООН, ако не заделим адекватни средства. Що се отнася до омбудсмана, ще отчетем това в годишния си план за управление за 2013 година и в бюджетната си процедура за 2014 година. Същевременно искам да подчертая, че някои от жалбите, по които съм работил, показват, че не винаги са ни необходими повече пари, за да предприемем правилните мерки. Така, например, работих по един случай във връзка с пилотна програма на парламента за стажове за хора с увреждания. По този случай заявих следното. Трябва да се предприемат такива действия, че хората с увреждания да не се лишават от възможности, поради уврежданията си. Същевременно парламентът и другите институции на Съюза трябва да зачитат достоинството на тези хора. Тоест, трябва да наемат на работа хора с увреждания въз основа на техните заслуги и квалификации, а не само по признак на увреждането. В отговор на този мой коментар, парламентът ми предостави подробен доклад за предприятите от него действия. Съгласно мандата на омбудсмана, мога да разглеждам жалби на граждани или организации, които смятат, че Европейската администрация не действа в съзвучие с конвенцията на ООН. Ако бъдам сезиран с такива жалби, ще направя всичко възможно за това да се реализират правата на хората с увреждания по конвенцията. Още от самото начало Мандатът ми е постановен така, че аз съм един от органите, които са се натоварили с задачата за защита, насърчаване и мониторинг върху прилагането на правата по конвенцията. И мога да ви уверя, че ще поема пълен ангажимент за такива действия. Ще бъда амбициозен, активен и ще предприемам широко мащабни мерки за надлежното прилагане на конвенцията. Ще си съдействам и с парламента, най-вече с комисията по петициите, с която вече от край време си взаимодействам. Ще работя заедно и с Агенцията за основните права, която според мен ще изиграе основна роля при мониторинга по прилагането на конвенцията. За онези от вас, които са запознати с работата на омбудсмана, е известно, че когато европейските институции поемат някакъв ангажимент, аз правя всичко възможно, за да следя за неговото спазване. Така бе с хартата на основните права, така ще бъде и с конвенцията. Много е важно след подписването и ратифицирането на конвенцията на ООН съветът, съюзът, извинете, да изпълни своите ангажименти. Аз ще следя за това. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви интересни и ползотворни дискусии по време на третия парламент, Европейски парламент на хората с увреждания. Е, е, благодаря ви, господин Диамандурус. Много се радваме да чуем, че вие потвърдихте, че равните възможности не зависят от пари, а от начина по който човек разглежда света. Сега сме на етапа, на който ще поканим последния ни оратор, господин Стиг Лангверт, който е член на изпълнителния комитет, ще го помолим да отговори на това, за което говориха и на въпросите, които поставиха госпожа Мацон и господин Диамандурос. Tak for ordet. En dag kommer vi... Благодаря ви. Днес всички ние трябва да поемем отговорност за това, което правим. Днес това, което искам да направя е да разгледам дебата за изпълнението на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Отправната ми точка ще бъде реалността, с която аз съм запознат. С други думи, аз бях също така избран за член на комисията, която е натоварена с задачата да следи как Европейският съюз изпълнява Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. В нашата комисия обикновено разглеждаме списък с проблеми, за всяка страна и също правим и за Европейския съюз, когато Европейския съюз публикува своите доклади и съобщава за това как изпълнява своите задължения, свързани с изпълнението на конвенцията в сферата на своите правомощия. Бих искал да задам следния въпрос на Европейската комисия. Преди да чуем отговорите, трябва първо да им зададем въпрос на Европейската комисия, на другите институции, как се отчитат правата на хората с увреждане, когато се изготвя законодателство на европейско ниво, когато се разработват европейски политики. Смятам, че основа на моя опит мога да кажа, че имаме много плодотворно сътрудничество с Европейския парламент, с съвета на министрите – с Европейската комисия. За това ще зададем въпроси за гарантиране на изпълнението на разпоредбите на конвенцията, най-вече член 33. Със сигурност ще задаваме въпроси за организационната уредба която се създава. Дали тя е достатъчна, за да гарантира това, че ние ще получаваме информация за това как се изпълняват на практика нормите на европейското законодателство, защото има сфери, в които Европейският съюз има пълни правомощи и частични правомощия. И също така има сфери, в които Европейския съюз няма правомощия. Но когато говорим за политиката на Европейския съюз, това е нещо, това е нещо, което е важно за хората с увреждания. За това би било трудно да разделим тези сфери. Не можем да ги разграничим винаги абсолютно едно към едно. Важно е Европейския съюз да гарантира условия за това, че законодателството и политиките се провеждат по такъв начин, че да се зачитат правата на хората с увреждания, независимо от това къде те живеят. Смятам, че Европейския съюз има още какво да направи. Тази сфера има още какво да се подобри. Затова нашата комисия най-вероятно ще задава въпроси за организационната уредба. Ние сме един максимално независим орган. И мисля, че нашата комисия ще бъде изненадана, ако Европейската комисия ще има роля и при изпълнението на политиката за изпълнение на конвенцията и съответното законодателство и също временно, както изпълнява тази политика, ще наблюдава и ще оценява провеждането на тази политика в живота. До този момент нашата комисия е винаги смятала, че трябва да бъдат създадени мерки за мониторинг в съответствие с линия 2 на член 33 от конвенцията. И смятаме, че още има какво да направи Европейския съюз в това отношение. Има какво да се подобри тук. Също така ще разглеждаме някои конкретни сфери – Една от тях може да бъде възможното ни сътрудничество въз основа на член 32. И това пред полага също така предоставяне на помощ и защитаване на правата на хората с увреждания в страни извън Европейския съюз, например в Африка, навсякъде където Европейския съюз предоставя безвъзмезна помощ. Трябва да се гарантира това, трябва да гарантираме това, че правата на хората с увреждания се отчитат и при предоставянето на безвъзмезна помощ от страна на Европейския съюз. Също така трябва да помислим за правата на пътниците – Необходимо е да се подобри ситуацията. Ние говорим за свобода на движението, но тази свобода трябва да бъде достъпна и трябва да бъде право и на хората с увреждания, включително когато те пътуват до Брюксел обратно. Разбира се, тук също така имаме съвсем логичния въпрос. Как се използват средствата от структурните фондове на Европейския съюз? дали е допустимо това, че в някои страни от Европейския съюз тези средства се използват, за да бъдат трансформировани едни институции, на тяхно място да бъдат създадени други. Ние сме много загрижени най-вече в това отношение за Унгария, за ситуацията в Унгария. Ние проучваме какво се случва в Унгария и се занимавахме с това на предходното ни заседание – също така се занимаваме с въпроса, който беше засегнат преди малко, а именно авторските права. Ние сме заинтересовани от това да видим дали Европейския парламент може да окаже въздействие на международно ниво, за да се гарантират правата на хората увреждания на предстоящ следващото заседание на Световната организация за интелектуалната собственост. Важно е хората с увреждания да имат достъп до книги и други подобни материали. Това е възможност за хората с увреждания да поддържат контакти помежду си. Ние трябва да обсъждаме този въпрос. И аз искам да чета същите книги, които четат и други хора. Ние трябва да следим какво се случва на нивото на Европейския съюз. Трябва да можем да задаваме въпроси на Европейския съюз, защото смятам, че вероятно Европейския съюз е най-важният партньор на хора с увреждания, когато става дума за изпълнението на конвенцията на ОНЕ. И Европейския съюз трябва да може да поеме тази отговорност, трябва да може да справи с нея, трябва да може да предложи решение на проблемите. След като през 2013 година нашата комисия получи доклада на Европейската комисия, ние ще можем да зададем тези и много други въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря. Стив, Стив, извинете за вашето изказване. Мисля, че сега можем да започнем разискванията в пленарна зала, но преди това бих искал да помоля госпожа Кинга Гюнц депутат в Европейския парламент и заместник-председател на междудисциплинарната група по уврежданията и генерален секретар на, форум, на Европейския форум за хората с увреждания да започне да председателства следващата част на нашето заседание. Пожелаваме и успех в тази дейност и разбира се спазване на предварително предвиденото време.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 Good morning, eh, good morning everyone. Добро утро на всички. Предишното заседание ни пожела да спазваме времето и на нашето заседание, затова предлагам веднага да започнем работата на това наше заседание. I would like to welcome everyone once more. Още веднъж приветствам всички преди всичко господин Катани, който е съпредседател. Ще се постараем да спазим времето и сме изпълнени с надежда, че всички, които са включени в списка на ораторите, ще имат възможност и достатъчно време да се изкажат. Няколко водни думи. Смятам, че моментът е много важен за всички нас, представители на различни организации от различни страни, но ако ми позволите, дори ще кажа, моментът е още по-важен за нас, депутатите на Европейския парламент. И аз виждам, че тук сме много. To you, your, uh, comments, your... които са дошли тук да изслушат вашите предложения и по късно ще използваме вашите предложения в нашата всекидневна дейност, тъй като ни работим с различни досиета, с различни законодателни актове. Смятам, че ще бъде много важно за нас да участвам в този диалог, да учим от вас и да продължим нашето обсъждане и по-късно. Всички знаем и аз съм сигурна, че вие ще говорите за това също така, че във времена на криза животът става все по-сложен за всички в Европа и още повече за онези, които живеят с увреждане или имат други затруднения. За това трябва да сме много внимателни и трябва да отчитаме тези проблеми и затруднения. Ние говорим все повече за това, че кризата не е само економическа или финансова криза. Виждаме все повече, че тази криза е криза на публичното финансиране, което означава, че по-малко средства се заделят за социалните услуги, за образованието, за здравеопазването, за това хората да могат да имат реално равенство в цяла Европа. Това също така е една криза на човешките права. Наблюдаваме, че се влушава ситуацията с човешките права в много страни и трябва заедно да работим – и да предприемаме мерки срещу тези тенденции. Съвсем накратко ще спомена, няма да надвишавам моите 5 минути, че сега ние обсъждаме в Европейския парламент следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Европейският парламент ще има решаваща роля, що се отнася до финансирането на различните цели на Европейския съюз. Предполагам, че сте чули за затрудненията, за разгорещените дебати между държавите членки, както също така и между съвета и другите европейски институции. Искам да ви уверя, че депутатите в Европейския парламент, Европейския парламент като цяло, подкрепят нашите общи цели – Лично аз съм докладчик по програмата Права и гражданство. Тази програма е насочена към това хората да са запознати по-добре със своите права и да могат по-добре да упражняват своите права и да изисква държавите членки да спазват тези права. Това е нещо много важно. Също така е един друг важен момент – един друг важен аспект на дейността на Европейския съюз е Европейския социален фонд. Аз съм докладчик и докладчик сянка по този фонд и ние се стремим максимално да включим в дейностите на фонда дейности, свързани с хората с увреждания. Също така ние се стремим в тази ни дейност да отговаряме на изискванията на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Ние говорим за създаването на достъпност, за приноса ни за изпълнение на Конвенцията на ОНЕ от страна на държавите членки. И аз се надявам, че тези аспекти ще бъдат актуални по време на целия преговорен процес и че те ще бъдат застъпени в финансовата програма на Европейския съюз през следващите 7 години. Също така ние отчитаме значението не само на утвърждаването на правата, но и осигуряването на надлежните нива на финансиране, за да може тези права реално да бъдат защитавани и утвърждавани. Благодаря ви, с това приключвам. Сега ще помоля господин Катани да вземе думата и да се обърне към аудиторията и след това ще дадем думата на всички вас, които биха искали да се изкажат. Благодаря ви. Okay. Е, Thank you very much. Много ви благодаря. Госпожо председател, преждеговорившите казаха много важни неща за конвенцията на ОНЕ. Затова също така, като обмисляме какво трябва да направим по време на това наше заседание днес, аз бих настоявал малко повече на това да средоточим върху последиците на кризата. Тази криза в момента става все повече и повече криза на човешките права. Кризата вече не е просто финансова или економическа криза. Рестриктивна економическа политика, рискът от това Европа да се превърне в един беден регион. И виждаме как условията на живот на хората с увреждания се влушават, социалните права се размиват в резултат на бюджетните урязвания, урязванията на финансирането на придобивките и услугите. Рестриктивната економическа политика натоварва всички граждани, особено тези с средни и ниски доходи, и подкопава предоставянето на услуги. По този начин се подкопава европейски социален модел, основан върху солидарност и социално приобщаване. Както аз вече казах, економическата криза вече се превърне, превърна в криза на човешките права. Европейските институции са длъжни да намерят начин да се излезе от тази кошмарна ситуация – Европейският съюз и 24 от общо 27-те държави членки са ратифицирали конвенцията на ОНЕ. Сега те имат задължението да изпълняват тази конвенция на всички нива. Разбира се, това въжи за Европейския съюз като цяло, тъй като той е страна по конвенцията. Европейския съюз се ангажирал с гарантиране на интелигентна, устойчива и приобщаваща економика и гарантиране на високо ниво на заетост и социална сплотеност. Обаче реалността е твърде далеч от този ангажимент, както и от целите на стратегията Европа 2020 година. Затова Европейския съюз трябва да приеме силна многогодишна финансова рамка и пакет за социални инвестиции, който отчита човешките права и принципа за недопускане на дискриминация. А също така инвестира в социалната политика и политика, които допринасят за по приобщаващо и проспериращо общество, общество, в което участват всички граждани. Този пакет за социални инвестиции следва да предвиди конкретни мерки за опазване и утвърждаване на правата на гражданите с увреждания за достатъчно финансиране и социална закрила, участие в пазара на труда и обещетение за липсата на доходи в резултат от работа, както и достъпен ценово достъп до необходимите грижи и услуги. Това е предпоставка за включването на хората с увреждания и като потребители на европейския пазар. Форумът на хората с увреждания проведе собствена кампания през 2012 година с три основни теми – свободно движение на хора, стоки и услуги в Европейския съюз, приемане на европейско законодателство за достъпност и приемане на директива за достъпност на публични сайтове и сайтове, предоставящи услуги на обществеността. Достъпността трябва да бъде ръководен принцип при разпределяне на средствата от структурните фондове на държавите членки и при търгове за възлагане на обществени поръчки. За да се постигне всичко това, е необходимо да има много здрава финансова и политическа уредба – затова ние сме против всеки един опит да се намали бюджета на Европейския съюз и ние искаме минимум 25% от фонда на кохезионната политика да отиват в Европейски социален фонд. Европейския бюджет трябва да подпомага образованието, обучението, намаляването на неравенството и бедността. Необходимо да се предотврати влушаването на социалната ситуация и предизвикващите безпокойство политически търкания. Бедността нараства. Вместо социално сближаване и сплотяване, ние виждаме маргинализация и изолация. Виждаме дискриминация. Очакваме от европейските институции да действат, като имат предвид интересите на хората. Иначе те ще загубят доверието на гражданите. Европейския съюз има важна роля и хората с очаквания очакват много от Европейския съюз. Те очакват много от действията, които се предприемат в Европа и в света от Европейския съюз. Ние се надявам, че Европейския съюз ще се окаже в състояние да изпълнява своите задължения. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Благодаря ви, господин Катани, за вашето изказване. Има евродепутати тук, които не са могли да се изкажат при предишното част от заседанието. Госпожа Цимер от ГУЕ, председател на групата, и господин Румева Ируеда, председател на Зелените. Мисля да започнем с вас и след това ще продължим с другите, които искат думата. Габриел, имаш думата. Recht herzlichen Dank. Ähm, es ist... Благодаря ви. За мен е голяма чест да участвам в днешния Европейски парламент на хората с увреждания. Бях силно впечатлена от всичко, което чух и видях до тук. Няма съмнение в това, че въпросите, свързани с хората с увреждания, не се ограничават само до тази група. Те засягат всички нас. Това са въпроси, засягащи цялото общество и те трябва да бъдат решени от всички нас. За мен е удоволствие да ви приветствам тук с добре дошли. Радвам се, че поведохме този диалог между хората с увреждания, техните организации и Европейския парламент. Тъй като няма много време, ще се спра само върху някои основни проблеми. Зарадвах се, като чух едно от изказванията от трибуната, а именно, че трябва да отправим поглед и отвъд Европейския съюз. Трябва да разгледаме въпроси като въпроса за помощта за развитие и как тя може в по-голяма степен да се използва за насърчаване правата на хората с увреждания в най-бедните страни по света. Европейският парламент има своя делегация за връзка с страните от АКТБ. Това са страните от Африка и Карибския и Тихоокеанския басейн. Тази делегация прие документ, в който ясно се показва, че Европейският парламент разполага с резерви за подпомагане на конкретни проекти. Това са проекти за даване на възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно. В миналото в Германия работих в федерална провинция Тюрингия. Работих немалко с жени с увреждания и често се из... изправях пред проблема на жените с увреждания, жертви на насилие. Мисля, че трябва тук в парламента в по-голяма степен да поставим акцента върху този проблем. Трябва да повишим осведомеността на обществеността за него. Така ще защитим в по-голяма степен правата на жените с увреждания. На нас се пада задачата действително да работим по този проблем, за да помогнем на засегнатите жени. Ще се спра върху тежката криза, в която се намира Европейският съюз. Трябва да направим така, че обществото да поеме своята отговорност, да се инвестират средства от държавните бюджети, така че хората с увреждания, независимо в коя част на Европейския съюз живеят, да могат да получат пълен достъп до обществени услуги. Както Европейският парламент, така и Европейският парламент на хората с увреждания могат да допринесат за разширяването на достъпа на хората с увреждания до обществени услуги и обществени блага. Така отново ще заложим на ролята на държавата, ще се противопоставим на приватизацията, която ограничава нашата роля и намалява качеството ни на живот. С радост очаквам приемането на заключителната ви резолюция. Пожелавам ви всичко най-добро по време на днешната ви работа. Да се надяваме, че и в бъдеще ще осъществяваме ефективно сътрудничество, най-вече при осъществяването на целите по Конвенцията на ООН. Бих искал сега да дам думата на Раил Ромева и Руеда, заместник-председател на Зелените. Имате думата. Много ви благодаря. И аз съвсем кратко ще се изкажа, защото следя внимателно дискусията до момента и всичко, което казахте, е, е верно. Като член на групата на зелените, трябва да кажа, че нашата работа се съсредоточава върху различни въпроси. Но в личен план искам да подчертая една от темите, която според мен е по-важна. Става дума за хоризонталната дискриминация за борба с извинете, хоризонталната директива за борба с дискриминацията. Аз съм докладчик на парламента по тази тема. всичките тези години постоянно се говори за разходи и някои държави членки си мислят, че всичко това е много скъпо за прилагане, такъв тип законодателство. Ето срещу това трябва да се борим. И слушах ви много внимателно. Много от вас ще продължат да го повтарят. И точно това трябва да кажем пред някои държави членки, които все още смятат, че инвестирането в сближаването е нещо, което по време на криза не може да се прави. Ето това е грешка, която не можем да допускаме в този момент. И аз смятам, че конвенцията в Европейския съюз за защита на хората с уврежданията би дала необходимата защита и това можем да използваме като основа, за да убедим всички държави членки, особено у нези, които все още не са сигурни дали е важно да има такива принципи за премахване на дискриминацията из цялата правна рамка на Европейския съюз, да деблокират, да дадат на държавите членки на Европейския европейските граждани, защото в крайна сметка говоря за граждани на Европейския съюз, да могат да защитат правата си, те да могат да бъдат приложими и да се дадат равните възможности на всички лица, които независимо от положението си трябва да притежават. Ето, днешната конференция може да изпрати такова послание. Много съжалявам, че има още държави членки, които Постоянно говорят за разходи, за цени, колко ще е скъпо това. Много съжалявам, че предлагат такива аргументи. Искахме едно проучване да се направи, за да покажем, че не само разходите трябва да се разглеждат, но и предимствата и преимуществата на социалното сближаване, както и ползата в социален план, не само в личен, ако се въведат такива антидискриминационни норми. Надявам се тези държави членки да разберат, че това трябва да бъде решено. В парламента има голямо мнозинство от групи, които подкрепят такъв тип норма. Резолюцията, която прие комисията Либе миналата седмица, на базата на член 265 от учредителния договор ще даде възможност максимално бързо да се приеме директивата. Говорим за права най-вече, за достъп до всичко свързано с общите ни дебати. Днес Зелената група ще говори за блогерите, демокрацията и арабската пролет – ще говорим по тази тема. Има нещо, което според нас ам, трябва да бъде прието за нещо нормално за насърчаване на демокрацията в нашите дискусии и в Европейския парламент. Такъв тип конференции не трябва да бъдат изключение, те трябва да бъдат правилото. Независимо колко струват, защото не говорим само за разходи. Как казах, това се използва много като извинение, но има и големи ползи. Много се радвам, че съм тук, че обсъждате приоритети, и мисля, че групите, политическите групи ще подкрепят а, моята идея за равни възможности. Thank you. Uh, thank, you very much. Uh, if you don't... Много благодаря. Част от евродепутатите трябва да си тръгнат. Елизабет Шоте поиска думата за няколко минути. Ако ако можете кратко да се изкажете, Елизабет, и не, защото трябва да си тръгнете. И тя от зелената група. Ja, yeah, thank you very much. Um, ich möchte auch meine Muttersprache verwenden. Ich hoffe, es благодаря ви. Искам да говоря на родния си език, да се надяваме, че думите ми ще достигнат до вас. Аз съм заместник председател на Комисията по заетост и социални въпроси. Тази комисия работи по редица аспекти, които пряко засягат хората с увреждания. Работим много активно в тази област. Изготвихме доклад на тема Стратегия за правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Докладчик е колегата Адам Кошак, който е тук до мен. Мисля, че успяхме да изготвим един добър текст. Така се опитваме да допринесем за прилагането на конвенцията на ООН и в така наречените меки политики или мерки на Европейския съюз. За съжаление, средствата за Хората с увреждания, например в Гърция, се съкръщават. Те не могат да реализират своите основни права. Нещо, което ние не приемаме. Отправяме остра критика към такива мерки, които са инициирани от тройката нашата парламентарна комисия възнамеряваме да изготвим доклад по собствена инициатива за прилагането на директивата за борба с дискриминацията в частта и за достъпа до образование и заетост. Мисля, че трябва да посочим реалните проблеми, да наблегнем на това какво е уредено в директивата за борба с дискриминацията, а именно свободен достъп до заетост и образование за всички, в това число и за хората с увреждания, независимо от уврежданията им. Ще упомена и нещо, което ни занимава тук ежедневно по време на много важни заседания. Имам предвид европейските структурни фондове. На тях се пада една трета от бюджета на Европейския съюз. Искаме европейските структурни фондове да се разходват така, че да допринесат за отстраняването на бариери. Освен това, програмите по тези фондове трябва да се изготвят така, че да се осигури и участие на хората с увреждания. Колегата Адам много активно участва в работата по структурните фондове. Той членува в съответната наша делегация. Все още не сме постигнали крайната си цел, но съм сигурна, че ще успеем. И накрая ще се спра върху още нещо, по-конкретно свързано с Германия. За съжаление, германското правителство в момента предотвратява приемането на пета Европейска директива за борба с дискриминацията. Но междувременно настъпиха промени. Федералните провинции, например, се застъпват много активно за разработването на модел за приобщаващо средно образование. Системата на образованието спада към компетенциите на федералните провинции. И така се противодейства и на блокиращата позиция от страна на федералното ни правителство по отношение на петата директива за борба с дискриминацията. Ние работим за промяна в тази позиция. Така ще има възможност да се приеме нормативна уредба, насочена конкретно към хората с увреждания, уреждаща не само достъпа до образование и заетост. Да се надяваме, че в рамките на този мандат ще има конкретни резултати. Thank you. It's working, yes. Thank you. Thank you very much, uh, Madame Schroeter. Благодаря, госпожо Шротер. Директивата за борба с дискриминацията някъде като че ли пропада от 2008 година, никой не се занимава с нея. Казахте, трябва да я събудим. Да я събудим, трябва да се борим за елиминиране на дискриминацията и да направим така, че държавите членки да не блокират правата на гражданите с увреждания. Много благодаря. Сега преминаваме към изказванията на делегатите на Европейския парламент на лица с увреждания. Имате по две минути. Ще започна с Мария Грюнер от Австрийския национален съвет на хора с увреждания. Имате думата. Благодаря ви. Застъпваме се за премахването на бариерите, независимо от какъв тип са, били те физически, социални, комуникативни или психически Застъпвам се за това премахването на бариерите да бъде включено като предмет в учебните програми във всички училища. Така ще се премахнат ограниченията, ще се даде възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно. Бариерите трябва да се премахнат в физическата среда, но и в областта на образованието. Трябва ученици с увреждания и без увреждания да могат да посещават едно и също училище. Трябва да се премахнат и ограниченията върху достъпа до услуги и стоки. Е, Наистина много се радвам, че има много евродепутати, които са тук, и които са тук да ви изслушат, но част от тях трябва да си тръгнат. И затова с господин Катани решихме, че може да се изказва един от националните делегации и след това един от евродепутатите и ще видим как ще разпределим времето. И така, госпожа Лопе Фонтания има думата. Моля ви, не надскачайте две минути, защото иначе цял ден трябва да стоим тук. Gracias, señora con señora Catani. Voy a hablar muy poco porque yo creo que uh, tenemos una ventaja. Няма да говоря дълго, тъй като има тук голямо предимство в момента. Аз съм представител на Испанската Европа Народна партия и а, част от Народната партия. Тук частта ми е от Комисията по заедостта. Голямата част от а, членовете ни, когато се говори за социални въпроси, за хора с увреждания, нямат а, различия в становищата си. Чухте какво казаха различните колеги преди мен, няма да го повтарям. Заседанието е много важно и ви благодаря, че ме поканихте. Много важен е сега периодът. Най-големия проблем в нашите държави сега е заетостта и по-специално в моята страна. Хората с увреждания много по-трудно имат достъп до обучение и образование. Затова в държави като Испания, където е необходимо да се налагат бюджетни съкръщения, трябва да направим така, че това да не бъде в ущърп на хората с увреждания. В Европейския парламент работим в тази посока и ще продължим да работим. Благодаря на всички ви. Много ви благодаря very much. Our next speaker is uh, Следващият оратор He comes from... господин Паскал Риб от Френския национален съвет. Госпожо Риб, имате думата. Je vais vous parler des résultats ou des manques depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Euh, ще говоря за резултатите от влизането в сила на конвенцията 2010 във Франция или всъщност за липсата на резултати. Това е основен политически инструмент и един тласък би могъл да ни даде хората с увреждания да получат своите права. Преди подписването нещата бяха много различни. Какви са резултатите? Вдъхна се нов живот в политиката във Франция за хората с увреждания, за да може наистина да се упражняват правата тези хора, а не да се смята това за някакво подаяние. А, имахме един стар закон от 2005, който сега с тази конвенция претърпя промяна. Сега и политиките се разработват по различен начин. Вече не говорим за адаптивни, извинете, политики за адаптиране, за приспособяване, не, говорим за общество а, отворено за всички. Тоест, един от, едно, един от резултатите бе, че дойде едно писмо от министър-председателя, в което се призовава цялото ново законодателство да взема предвид хората с, а, увреждания. Т.е. това да бъде един хоризонтален принцип. А, т.е. имаме официално писмо на министър-председателя, което се основава на конвенцията на ОНЕ и залага основата за конкретни разпоредби за хора с увреждания и е, всякакви нови законодателни актове. всички други законодателни актове трябва да е, бъдат преглеждани, за да се види има ли в тях такива разпоредби. Все още не всичко се прилага във френското законодателство, включая и що е то увреждане, защото определението ни в законодателството във Франция все още е медицинско определение. Не се говори за независима живот, за право на образование и така нататък. Така че Франция трябва да ревизира законодателството, за да може то да а, отговаря изцяло на а, тази конвенция. Основните права не могат а, да бъдат сложени в някаква класация. Не, те всички са равни помежду си. Ще цитирам Ганди. Всеки един компромис се основава на взаимни отстъпки, но не може да има взаимни отстъпки по основните права. Thank you very much. Now I would like... Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Силвана Арапти, колега от Европейския парламент, за две минути. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ε, στην ευχάριστη θέση να δηλώσω ότι αισθάνομαι χαρά. Благодаря. За мен е огромно удоволствие и голяма чест. Същото време и голяма отговорност да бъда тук в Третия Европейски парламент на хора с увреждания. настоящото заседание е изключително важно. Темата е особено важна, а тя е свързана с прилагането на Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Трябва също така да кажа, че принципа за а, отстраняване на всякаква, всякакви видова дискриминация е основен. Той защитава правата на човека. Имаме право да бъдем равни. За нас това е очевидно в нашето общество поне на теория, но на практика изведнъж се установява, че няма нищо очевидно и така ясно. Към това може да се прибави и економическата и финансова криза. Економическата криза е такава, че лицата, които носят най-голямата тежест, най- най- са засегнати от кризата, са хората с увреждания. Това не може да бъде прието. Тези хора трябва а, да не страдат от всички мерки за бюджетни съкръщения, които се налагат в а, държавите, особено в моята страна Гърция. Постава се на карта социалното измерение на Европа. Аз смятам, че ние, европейските депутати в а, Европейския парламент, трябва да дадем пример за действие, така както бе казано от колегите, в ежедневието си, в законодателната си работа. И аз бих искала да допринеса лично в този смисъл. Представих устен въпрос към Европейската комисия, в който питам дали могат да ми се предостави информация за това какво ще направи Европейската комисия, за да за да може онези, които страдат от проблеми с слуха, да могат да следват нашите заседания, да знаят какво се случва в Европейския парламент. Така те ще могат да участват, а ние ще се опитаме да направим най-доброто за тях. Thank you. Thank you so much. Благодаря ви. Следващият ни оратор е от Дания. Това е господин Торки от Олесен от Организацията на хората с увреждания в Дания. от имате думата. Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко думи за Конвенцията на ООН. Но нека първо благодаря на Европейския парламент за огромните усилия, които положи за да убеди комисията която първоначално изцяло се противопостави. Много е важно хората, с които се затрудняват с четенето и незрящите да имат достъп до книги. Съгласно новия договор, те ще имат пълен достъп до печатни материали и книги. Трябва да се осигури и пълен достъп за тези хора до образование и заетост. В противен случай те няма да могат пълноценно да участват в живота на обществото, няма да могат да допринесат за излизането от економическата криза няма да могат да допринесат за добруването на обществото като цяло. Да се надяваме, че комисията ще може да измени договора, че ще може да се наложи на ниво Световна организация за интелектуалната собственост. Така ще се премахнат ограниченията спрямо нас и ще можем пълноценно да участваме в обществения живот. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Николашик от Европейския парламент за две минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да се изкажа на родния си език. От Словакия съм, лекар съм и член на Европейския парламент. Членувам в Комисията по околна среда на Европейския парламент. И в качеството си на член на тази комисия работя и по въпроси, свързани с здравеопазването. Член съм на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. И като член на групата на ЕНП подкрепям всички усилия, за премахването на всякакви бариери пред хората с увреждания. Тези бариери са неприемливи, те са в нарушение на основните права на хората с увреждания и на основните права. Не е приемливо хората с увреждания, независимо какви са уврежданията, да са изправени пред бариери в ежедневния си живот. Вече постигнахме известен напредък. Бе приета директива, която премахва частично бариерите пред хората с увреждания в областта на въздушния транспорт, автобусния транспорт и транспорта по вода. Чудесно е, че е приета тази нормативна уредба. Сега остава тя да бъде приложена и на практика. Ще кажа и още нещо. В момента има възможност за работа от къщи по интернет. И така работодателят понякога дори не знае, че служителят му е с увреждане. Той просто знае, че има един добър квалифициран служител. Този вид работа е една от възможностите за премахване на бариерите пред хората с увреждания. присъствам на днешната проява не само за да ви изслушам, но и за да ви кажа, че сме ваши съюзници, че ние и вие преследваме общи цели. Независимо и от политическите си убеждения тук в парламента, всички ние преследваме една обща цел. На ваша страна сме. Благодаря ви. The, the Uh, next speaker is a lady from uh, Spain. Следващият ни оратор е Хосе Мария Санчес Онге от Испания. Искрено се извинявам за начина по който произнасям името. Господинът представлява Националния съвет на хората с увреждания в Испания. Имате думата. В Испания има проблеми с конвенцията и те будят голяма загриженост сред нас. Трябва да се промени законодателството. Испания е внесен съответният законопроект. Не съм юрист, но знам, че определенията по закон са сложна материя. Хората с увреждания не бива да са изправени пред по-тежки проблеми от останалите. Вече от доста време хората с увреждания имат проблеми, тъй като определенията в закона в Испания им поставят ограничения. и ги лишават от закрила. След като се ратифицира конвенцията от всички държави членки, те ще трябва да приведат в съответствие с конвенцията и нормативните си уредби. В момента не така стоят нещата в Испания. Благодаря ви. Господин Катани правилно посочи, че гостите ни са по-дисциплинирани от колегите ни от Европейския парламент. Сега ще дам думата на колегата Хименес от Европейската народна партия. За мен е чест да участвам в днешното важно събитие. За мен е чест да говоря от името на онези, които най-много се нуждаят от нас, за да реализират законовите си права. Приветствам гостите ни от Испания. Ще изложа позицията на Комисията по граждански свободи и Комисията за правата на жените. Член съм в тези комисии и работя в областта на хората с увреждания от гледна точка на правосъдието. Наскоро работихме по текст за защита на пострадалите от престъпления. В него бе включена специална глава за хората с увреждания и за специалните потребности на пострадали от престъпления с увреждания. За тях трябва да се предвидят по специални мерки, като например осигуряване на достъп до сгради и до информация. Трябва да се отчетат специфичните трудности, пред които са изправени тези хора в рамките на съдебното производство. Пострадалите от престъпления с увреждания не бива вторично да се виктимизират, т.е. трябва да им осигурим двойна защита. В текста се урежда и достъпът до правосъдие, най-вече за жени. Много е важно да се защитават правата на жените – с увреждания по отношение на достъпа им до правосъдие. Не бива да се допускат празноти в нормативната уредба. Това е област, в която работим в Комисията по правата на жените. И трябва да работим по тези въпроси не само в деня на хората с увреждания, но и по време на целия си мандат. Благодаря. за да може ораторите да се виждат на екрана. Така ни помолиха от техническите служби. Моля, когато вземате думата, да вдигате и ръка, така веднага ще бъдете разпознати. Господин Джон Еванс има думата сега. dear colleagues. Уважаеми колеги, в момента, когато ние сме събрали тук, обсъждайки тук в Европейския парламент важни въпроси, стотици, хиляди, милиони наши братя и сестри с увреждания живеят в затворнически условия, изолирани в институции в цяла Европа. Те са забравени. Те не са като нас. Те не могат да участват в дейности, в които те биха искали да участват. Те не могат да взимат решения за това какви дрехи да носят, какво да ядат, какво да пият, кога да си лягат, кога да стават. И така протича целият им живот. Повечето правителства в държавите, членки на Европейския съюз, пренебрегват и грубо погазват разпоредбите на Конвенцията на ОНЕ особено член 19, който провъзгласява правото на хората с увреждания да живеят независимо, извън институции. Тези хора са ограбени от правото си да избират къде да живеят, дали да получават помощ в общността. Тази ситуация се е влушила още повече поради рестриктивната економическа политика, провеждана от много държави членки – по този начин намаля финансирането за независим живот и други програми за живот в общността и услуги предоставени в общността. Това е нарушение на Конвенцията на ОНЕ. Призовавам Европейския парламент и други институции незабавно да се заемат и да решат тези въпроси. Призоваваме държавите членки да започнат да действат с цел да изпълнят на практика разпоредбите на Конвенцията на ОНЕ и да защитят правата на тези хора с увреждания. И да защитят нашите права, правата на хората с увреждания сега, незабавно. For... Много ви благодаря за това много важно изказване. Много е важно това, че сред нас са толкова много депутати в Европейския парламент. Давам думата на госпожа Мария Ильгоя за две минути. Заповядайте. Мария е showing her hands for the camera. Muchas gracias, muchas gracias. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Позволете ми да благодаря за тази възможност за диалог с вас. И искам да споделя един размисъл – размисъл, който искам да споделя с вас. Миналата неделя участвах в една манифестация в Мадрид, свикана от Сърми, за да се заклемят бюджетните урязвания, водещи до показва нашите права. Това беше първия път, в който в Испания хората с увреждания излязоха на улиците на Мадрид и всички се обединиха срещу бюджетните урязвания – подкопаването на основите на социалната държава, помощите за хората с увреждания, техните семействата. Различните органи, административни органи имаха бюджет от 300 милиона евро. И националното правителство пое ангажимент, както правителствата на испанските автономни общности поеха ангажимент да подпомагат хората с увреждания. Нека да не забравяме, че 22% от хората, които се грижат за хора с увреждания, са жени. И останалите хора получават или социални помощи, или са пенсионери. Много жени които се грижат за хора с увреждания, остават без социални осигуровки. Това е недостойно и безотговорно отношение от страна на правителството. По този начин се показват правата, показва се човешкото достоинство на хората с увреждания и членовете на техните семейства. Ситуацията на зависимост е свързана с уврежданията. Много хора, които са в ситуация на зависимост и това число при... надвишава числото на хората с увреждания. И... Е, трябва да приключвам. И е необходимо да се постигне това, че правителства да поемат ангажимент да създаде един европейски фонд, да се предоставят европейските средства, така че хората с увреждания да могат да имат достатъчно средства, които да им позволят да живеят достойно. Благодаря ви. Next uh, speaker. Благодаря ви. Следващият ни оратор е от Австрия, от Националния съвет на Австрия. Госпожа Хелена Ямър, заповядайте. Have the floor. Thank you. uh, ich möchte zum Thema uh, der, der Behinderungen allgemein uh, Ще направя няколко общи бележки за хората с увреждания, като ще наблегна на професионалната сфера. Има много професии, до които хората с увреждания все още нямат достъп професии от академичната сфера. Съгласно Конвенцията на ООН, хората с увреждания трябва да имат достъп до всички видове образование и всички видове професии. Но не такъв е случаят в Австрия. Хората с увреждания нямат достъп до висшите учебни заведения и по-точно до специалността педагогика. Те могат да завършат тази специалност, но не получават правоспособност като преподаватели. Подобен проблем има и със специалността право. Хората с увреждания могат да завършат право, но не придобиват правоспособност на юристи. Това засяга в особена степен хората лишени от слух и незрящите. Наскоро разговарях с незрящ съдия от Германия. В Германия е възможно да се придобие правоспособност като юрист, когато човек е с увреждане. Този германски съдия описа положението в Германия пред ресорното австрийско министерство. И служителите на министерството обаче не се ангажираха с конкретни действия. Казаха, че ще помислят не мога да приема, че в някои държави членки хората с увреждания имат възможност да упражняват професии в областта на медицината, правото и педагогиката, а в други държави не могат. Хората с увреждания много добре знаят в каква степен са ограничени. Много добре знаят какво могат и какво не могат. Нека престанем да ги ограничаваме. Много ви благодаря. Благодаря ви, че спазах, спазихте отреденото ви време. Госпожа Роза Естерас от Европейския парламент. Ще помоля тя да вземе думата. Имате две минути на разположение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко искам да кажа, че фактът, че сме тук и че това е един ден след деня на хората с увреждания в понеделник, означава, че ние искаме да ускорим изпълнението на Конвенцията на ОНЕ. Сега е момента да се обединим и да постигнем това, че хората с увреждания напредва в своята интеграция с обществото и че всички държави трябва да ратифицират конвенцията. Аз съм представител на Комисията по регионално развитие в парламента и работя за това фондовете на Европейския съюз да насочват средства за да отговорят на потребности на хората с увреждания, включително и за изпълнение на Конвенцията на ОНЕ. И е от ключово значение как се разпределят тези средства. За това е важно да говорим за достъпност в най-широк смисъл. Достъпност на жилищата, на транспорта, на образованието, на медицинските услуги. Като човек с увреждане казвам, че ние нямаме проблем. Проблемът е, че имаме общества, които не разбират, че трябва да се премахнат всички пречки, така че всички хора наистина да можем да бъдем равни. И точно за това трябва да се изпълни конвенцията, но не всички правителства, включително испанското. И аз самата съм от Народната партия полагат усилия за това кризата да не означава в никакъв случай, че се забравя пътя, по който сме тръгнали, че да отстъпваме от това, което вече сме постигнали. Важно е в никакъв случай да не се допуска отстъпване поради кризата. За това трябва да подпомагаме нашето правителство в този смисъл. Благодаря ви. Next. Next speaker. Благодаря. Следващия оратор е от Италия, от Европейския форум на хората увреждания Италия. Имате думата за две минути. Грация, президенте. Благодаря. Конвенцията е промяна, е, променя културната отправна точка, която имаме. Ние сме най-накрая част от обществото и като част от обществото трябва да се радваме на ползите на развитието на обществото, но това не се случва, защото в много европейски държави все още, когато има криза, ние сме първите, при които е, парите се урязват и първите, които губят подкрепата. От тази гледна точка трябва да има промяна в културата, в това как трябва да бъдат подкрепени хората с увреждания. В конвенцията пише, че хората с увреждания са такива, защото това, че са различни, поставя пред тях дискриминация, както и бариери във всички сфери на живота. Затова обществото трябва да се намесе и да премахне такъв тип пречки. Защото не говорим само за здравно-осигурителната система, а и за социалната система. Освен това, превенциите на уврежданията са нещо удобно за обществото. Днес около 15% от а, обществото от 15 до 18 са хора с увреждания. Всички хора в живота си в някакъв момент преживяват увреждания. И Самото общество ще стане общество с увреждания, ако не се намеси, не поправи общите а, си политики и не, няма развитие. Ние искаме да сме част от това развитие. Днес от мен се искат а, същите задължения, а не ми се дават същите права. Затова ние подчертаваме, че присъствието ни в този парламент показва, че ние можем да се придвижваме, ние можем да се еманципираме. И тази еманципация идва от това, че сме различни като хора. Ние всички тук сме различни. В тази зала, в Европа, в света. А ние биваме стигматизирани и биваме изключвани. Затова искаме обществото да отговори по различен начин и да ни гарантира нашите права. Благодаря. Е, много ви благодаря. Бих искала да помоля господин Новак от Австрийския национален съвет на хора с увреждания да вземе думата за две минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми делегати. Още веднъж ще подчертая нещо, което не веднъж бе споменато до тук, а именно необходима ни е всеобхватна нормативна уредба за борба с дискриминацията. Единствено, ако се приеме една добра директива на Европейския съюз за борба с дискриминацията спрямо хората с увреждания. Ще се осигури високо ниво на защита на техните права в целия Европейски съюз. През 2003 година колегата Михаил Криспел участва в тогавашния Европейски парламент. Тази година той почина при трагични обстоятелства, но и тогава той спомена, че е необходимо да се приеме тази директива. Благодаря ви. Сега имаме оратор от Унгария. Надявам се, че правилно ще произнеса името. Господин Даню Рика от унгарското поделение на Европейската федерация на хората с увреждания. Заповядайте, господин Даню. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Horvátné és Somogyi Ildikó vagyok. Казвам се Илдико Хорват и представлявам хората с затруднения при ученето и бих искала да кажа няколко думи за правата на хората с увреждания. Ние тук обсъждаме конвенцията на ОНЕ и тя е особено важна за хората, които аз представлявам. Член 12 и 19 са нещо, което особено ни интересува. Ние говорим за вземане на решения и правото на правоспособност. Ние трябва да разгледаме това, как юристите разглеждат положението на хората с увреждания и затруднено, затруднени при обучението. Що се отнесе до изпълнението на член 12, виждам определен напредък. Правителството на Унгария прие стратегия за разширяването на обхвата на мерките за подпомагане на хората с увреждане и виждаме, че се постига напредък. Стратегията разглежда живот с подпомагане, но виждаме, че се предоставя много повече гъвкавост при различните форми на живот с подпомагане. Ние смятаме, че е много важно да подкрепим това. И за първ път в нашата страна ние виждаме, че се използва модел за живот с предоставяне на подкрепа и се надяваме, че бъдеще ще може да има много повече от много повече възможности за хората с увреждане да се възползват от подкрепа, за да водят нормален живот. Благодаря ви. Сега моля, господин Борис Осташич. Извинете, не съм много си горна, че правилно произнасям. Това е представител на Словенски национален свет. Много ви моля да се подготви следващия оратор Андре Вертия от Франция. Господин Состашич, заповядайте, имате думата. Хвала липа. Финанс... Много ви благодаря за това, че ми давате думата. Тази финансово-економическа криза води до това, че се увеличават затрудненията за нас. Кризата също така засяга функционирането на много организации в Европейския съюз. Особено организациите, които се занимават с хората с увреждания, с най-различни увреждания, Кризата засяга също така и издруженият на хора с увреждания. Финансирането на такива организации е много нестабилно. Понякога то не стига дори за най-основните дейности. Затова предлагам на, ниво, на нивото на Европейския съюз да създадем фонд, който използва средства от публичния бюджет за да може да се гарантира минималната основна дейност на Сдруженията на хората с увреждания. И Европейската комисия в сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания трябва да разработи проект на предложението за създаване на такъв фонд. Освен това, по инициатива на Словенския форум на хората с увреждания, ние започнахме дейност по гарантиране на финансиране от публичния бюджет за организациите на хората с увреждания. Така че да има конкретни организации, които да се занимават с събирането и разпределението на средства. Това ще позволи да извършваме различни дейности, подпомагащи независимия живот на хората с увреждания. За съжаление, на този етап политиката, която се провежда и осъществява е такава, че се предприемат различни опити да се дезорганизира дори съществуващата система и да бъдат насочвани средствата единствено и само в централния бюджет, за да бъдат преразпределяне на и средствата да се преразпределят от държавния бюджет, затова сме в ръцете на държавните чиновници. Не смятам, че това отговаря на конвенцията на ОНЕ. Затова се надявам, че ще бъде приета съответната резолюция и че нещата ще се подобрят. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на господин Андре Фертие от Френски национален съвет. Следващият оратор е госпожа Ингет Борман от Шведската федерация на хората с увреждания. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, културните права, които се визират в член 30 на Конвенцията на ОНЕ, са от ключово значение. Ние трябва да излезем от кризата чрез растеж, но също така трябва да нараства и осъзнаването на това, че обществото трябва да бъде хуманно прилагането и изпълнението на културните права определено бележи напредък. Виждаме, че националните правителства, органите за обществено самоуправление, неправителствените организации допринасят за това. За съжаление, напредъкът вече не е голям. Има добра практика, но за съжаление няма достатъчно средства за популяризиране и обмен на тази добра практика. Милиони граждани с увреждания губят правото си на независим живот и, за съжаление, те нямат и достатъчен достъп до културния живот. Затова призоваваме да създаде работна група, включваща представителите на Европейския парламент, Европейската комисия и Европейското движение на хората с увреждания, както експерти, която да разработи практическите аспекти на прилагането на Конвенцията за културните права. И трябва също така да работим по това, че да се гарантира изпълнението на тези практически решения. Една от възможните идеи е да се публикуват практически ръководства, справочни и учебни материали, свързани с достъпа до културата и достъпността на културата, необходимо е да създаде нормативна уредба за обучението на творци. Трябва да се подобрят също така критериите за предоставяне на средства от публични и частни фондове. Също така е много важно да се сключат регионални договори за достъп до културата. И е тук хората, които работят в сферата на културата и хората, които работят в сферата на здравеопазването, могат да обединят своите усилия. Да не забравяме, че достъпа до култура е предпоставка за социалното приобщаване, интеграцията в трудовия живот и интеграцията в живот на обществото. Има огромен потенциал, какъвто са хората с увреждания и те имат огромен творчески потенциал също така. Нека да гарантираме това, че няма дискриминация и нека да гарантираме достъп до културата на хората с увреждания. Благодаря ви много. Сега ще помоля госпожа Ингрид Бурман от Шведския форум на хора с увреждания да вземе това. И след това Джовани Падовани от Италия. Ще бъде, да, ще бъде следващия оратор. Заповядайте, госпожо Бухман. Благодаря ви. Тук обсъждаме конвенцията на ОНЕ и от 2008 година ние работим по това. Правителството на Швеция предостави доклад на Комитета по наблюдение за изпълнение на конвенцията, но ние виждаме, че докладите са различни, защото въпреки всичките усилия и амбиции в Швеция, се наблюдава едно отстъпление, що се отнася до правата на хората с увреждания. Има какво ще се направи. Виждаме, че подкрепата за хората с увреждания намалява. Виждаме, че стандартите за изграждане на нови сгради се занижават. Виждаме, че се губят часове от а, живота на хората с увреждания, защото те не могат да получат помощ, не могат да получат лични асистенти. Това, от което имаме нужда, е да се прекрати дискриминацията, да се гарантира достъпност. Конвенцията означава високо ниво на политически амбиции, но ни виждаме, че Швеция твърде далеч до това да може да отговори на изискванията на конвенцията. Ние имаме сериозни очаквания от Европейския парламент. Очакваме Европейският съюз сериозно ще се заеме с изпълнението на конвенцията във всички сфери на политиката, в които Европейският съюз има правомощия. Ние смятаме, че Европейският съюз трябва да бъде двигателят и инициаторът на това държавите членки да поемат своята отговорност. Независимо от това, че в Швеция правителството има сериозни амбиции, виждаме, че реалността не отговаря на това, което би трябвало да бъде. Необходимо да създаде независим орган по наблюдение за изпълнението на конвенцията и хората с увреждания трябва активно да участват в процеса на наблюдение на изпълнението. Смятаме, че не може само хора за администрацията да се занимават с този въпрос. Ние искаме да се приеме писмено изявление, което да бъде неотменна част от протокол на заседанието. Благодаря ви. Благодаря. Аз ще си изкажа на италиански. Джованни Падовани, една минута ще те помоля да почакаш, защото Николо Риналди, който трябваше да говори предпоследен, трябва да говори сега, тъй като и той трябва да си тръгне малко по-рано. Затова ще дам думата на, на Николо Риналди. И след това на Джовани Падовани. Имате думата. Искам да благодаря за тази възможност. Бях готов и да изчакам реда си. Нямаше нужда. трябваше в 12.10 да се изкажа, но можех да почакам още малко. Дадохте ми думата. Благодаря ви. Аз съм заместник председател на Третата група по големина в Европейския парламент, това е групата АЛДЕ, групата на либералите и демократите за Европа. Смятам, че инициативата е отлична. И аз и колегите от моята група сме много активни по темата за хората с увреждания. Мисля, че Европейския парламент на хората с увреждания е малък скок от качествен тип в сравнение с много други инициативи, които се предприемат, защото той гарантира правото на хората с увреждания да присъстват вътре в европейските институции и по-специално една демократично избрана институция. Това е една институция, която според мен е точното място за такъв тип институции да ви да дойдете тук, да чуем вашия глас, защото иначе ние ще се превърнем в една кула, а трябва да бъдем къщата, дома на гражданите, а не да бъдем изолирани в своите баносови кули. В Европейската политика има нужда от много работа, за да може да получите пълни граждански права. Всички вие, хората с увреждания, за да се гарантира демократичните ви права. Аз участвах през 2009 за европейските избори в един в една листа с господин Русети, който е човек с увреждания. Бяхме заедно на една бюлетина по време на предизборната кампания. Е, винаги има нужда от хора с увреждания. Налагат се най-различни срокове, един след друг, скоростта на посланието, на политическото, политическото послание и логистиката обаче наказва такъв тип кандидати с увреждания. Ето това трябва да бъде преодоляно в политиката в Европа, за да може този, е, тази политическа класа да бъде по-приобщаваща. И мисля, че Европейския парламент е един отличен пример за това пък днес. Днес вие също трябва да бъдете представени и сред е, евродепутатите трябва да има депутати също с увреждания. Последните години ние сме свидетели на една еволюция на темата за уврежданията и връзките между тази тема и обществото. Оставили сме зад себе си векове дискриминация – да не забравим е, откъде идваме. Идваме от едно средновековие, където хората с увреждане бяха изпращани в гита, гета, извинете, и това беше смятано за грях, ако имаш някакво увреждане, си грешен. След това науката започна да се занимава с уврежданията и все пак продължаваше да изолира хората с увреждания. След това през 20 век имаме хиляди убити по време на Холокоста през Втората световна война, голям срам за западната цивилизация. Но след Втората световна война пътят като че ли започна да се прояснява. Извинявам се, казва председателя, това, че времето напредва и мисля, че трябва да продължаваме да изискваме и вие сте такива хора, които изискват. Днес предизвикателствата не са а, само да се идентифицират а, съответните мерки на ниво държави членки. Това се прави също, но става дума за общността от 27 държави членки. Има голям разнабой между условията във всяка една от тях и трябва да наблюдаваме какво се случва там. Кризата рискува да занули всичко, което сме постигнали до момента. Ние сме говорители на един тип социална политика, която трябва да гарантира правата на хората. Социалната държава не трябва да бъде урязвана. Ние опознаваме, ние сме открития, честен глас на хората. Sulla quale io credo eh, a suo и по този начин ние а, отсе, ще, ще, ще оценим всъщност какво имаме. По параметъра отношение към хората с увреждане, можем да, избе... да преценим дали едно общество е цивилизовано или не. Yeah. Uh, thank, thank you very much. Uh, now, as you see, we are running late. Вижте, закъсняваме, както виждате. Така че, так му решихме да отложим видеопосланието, което трябваше да бъде чуто на господин Херман Ван Ромпой, председател на Европейския съвет. Това означава, че може да имаме още няколко минути за ораторите, ако преводачите бъдат така добри да ни помогнат да се разбираме за максимум още 10 минути. Така можем да продължим до 12.45 и приключваме, тъй като преводачите не могат да останат след 12.45. Ще ни дадете ли 10 минути? Е, ще дам думата на Джовани Падовани за 2 минути. След това на Дон Бели от Ирландия. Джовани е прав. Grazie. Faccio prima на пункт. Благодаря. Първо искам да кажа нещо свързано с езика, който ни дефинира като хора с увреждания. Говореше се за хора с различни способности. На италиански бе казано по време на един от представителите на нашата страна в Европейския парламент. Това е един термин, който не ни представлява, не дефинира реалните условия, в които ние живеем. Мисля, че е важно как се изразяваме. Езикът е важен. И за това международният термин за хора с увреждания, когато се говори за увреждания, трябва да бъде използван винаги, както е записано в Конвенцията на ООН. Това беше първото нещо. Що се отнася до днешния ден и конвенцията? Искам да ви припомня 27 член за заетостта. Във връзка с а, третата точка на предложението за резолюция, която ще бъде прията по-късно днес. Тук се казва, че Европейския съюз трябва да гарантира човешките права на хората с увреждания, да бъдат гарантирани и вътре в европейските институции, е, Европейския парламент е един от първите и хората с увреждане също трябва да имат достъп до обучение и образование. Парламентът е първата институция, която лансира такава програма за хора с увреждания. След това имаше договори, които бяха предложени, работни договори за максимум 3 години на хора с увреждания, които бяха подбрани. Макар, че бе много добър този старт, нещата след това се влушиха. Говоря за 27 член на конвенцията, който предвижда съвсем ясно публичните организации, организации да дават положителни а, сигнали. Какво ще направи положи, Европейския парламент, който представлява гражданите, за да има по-ясна политика и да назначава хора с увреждания вътре в Европейския парламент, защото това трябва да бъде по... тези хора трябва да бъдат по-видими в институциите и не само като хора, които са с увреждания, а и като хора, които са надарени от ком... с компетентности, с капацитети и ще даде също така пример за приобщаване. Благодаря. Thank you. Our благодаря. Следващия оратор е ирландец, господин Дон Бейли. Господин Бейли, имате думата. Искам да потвърдя, че всичко, което чуваме днес като мерки, всъщност бива подринато от кризата. Голямата част от подкрепата, която ни се дава, всъщност не почива на ясно законодателство. Отнемат ни се социални предимства и нямаме достъп до съда, за да успорим тези решения. Първите съкръщения се правят от нашите разходи или разходите за нас. Тези съкръщения се отразяват на ежедневието ни, от раждането на дете, едно дете с увреждане до, до края на човешкия живот. Ирландското правителство трябва да подкрепи а, хората с а, увреждания по законодателен път. Правителството трябва да ратифицира конвенцията и трябва да даде правосубектност на всички свои граждани – за това искам парламента да окаже натиск върху ирландското правителство, за да може по-бързо то да ратифицира необходимите документи. Благодаря. Thank you. Thank you very much. The next one is Vairéka from Hungary, Vairéka Magyarországról. Uh, uh, afterwards, Mr. Hans-Jürgen Gross from Austrian National господин Ханс Юрген Грос от Националния съвет на хората с увреждания в Австрия. Но преди това представителят на Унгария. Госпожи и господа, преди няколко години Унгария ратифицира конвенцията на ООН, но едва сега започва да предприема усилия за разпускане на заведенията за институционализирани грижи. Хората с увреждания и техните организации само в много ограничена степен могат да участват в опитите за разширяване на участието им Нищо, което ни засяга, обаче не бива да се предприема без наше участие. Загрижени сме също така във връзка с свободния избор на местоживеене от страна на хората с увреждания. Към момента хората се принуждават да се установят в заведения за специализирани грижи, т.е. те не могат свободно да си изберат мястото на местоживеенето, което е в разрез с конвенцията. Благодаря ви. За съжаление, според процедурата трябва да приключим вече сутрешната сесия. Мога да дам думата още само на един делегат. Останалите колеги и делегати, които са се записали за изказване, вероятно ще могат да вземат думата днес след обед, но не мога да им го гарантирам. Благодаря много на преводачите за това, че ни отделиха малко повече време, извън работното им време. Ханс Юрген Грос от Австрийския национален съвет. Имате думата, господин Грос. Уважаеми господин председател, уважаеми делегати, искам да говоря за Европа на настоящето. Една трета от бюджета на Европейския съюз се изразходва за структурните фондове. Целта е да се изгради Европа на бъдещето – Инвестират се значителни средства в премахването на бариерите пред хората с увреждания, но отчасти тези средства не се изразходват така, че хората с увреждания да могат действително да се възползват от тях. Градим Европа не на утрешния, а на вчера, изминалия ден. Как се разходват средствата по структурните фондове и по социалния фонд? Те са насочени към борба с безработицата, но хората с увреждания нямат достъп до тези програми. Нещо, което е неприемливо, тъй като и тези хора са европейски граждани. Обикновено можем да участваме единствено в консултативните органи по проектите. Не получаваме трудово възнаграждение. Всички останали получават обаче трудово възнаграждение и това е също абсолютно неприемливо, тъй като нашата работа е със същата стойност като тази на всички останали. Нека средствата по европейските фондове наистина се използват за организациите и асоциациите на хората с увреждания. Много често изобщо не можем да получим такова финансиране, за да реализираме и добри проекти за хората с увреждания. Нека ви припомня също, че Европа е не само економическа структура. Това е една Европа на гражданите. 80 милиона от европейските граждани са с увреждания и трябва да се чуе и техният глас. Благодаря ви. Приключваме сутрешната сесия. Сега предстои обядът, който ще бъде сервиран на първия етаж в отвореното пространство и Худи Менухи. Моля да сте тук в, точно в 2 и половина. Така ще можем да продължим и да наваксаме закъснението.